Good afternoon, everybody. I... Добър ден на всички. Ще помоля гостите в стаята да заемат местата си, в залата, извинете, да заемат местата си, за да започнем изслушването. Let me welcome you to the public... Добре дошли на това публично изслушване относно прилагането на хартата на Европейския съюз на основните права, организирано от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Както може би всички знаете, в своята резолюция от 2010 година относно положението на основните права в Европейския съюз, Европейският парламент призова всички институции и държави членки – да се възползват от новата нормативна база, съгласно договора от Лисабон, за да разработят политика по отношение на основните права в Европейския съюз, която гарантира ефективни механизми за отчетност, с помощта на които да се работи и срещу нарушения на правата на човека. За мен е удоволствие да председателствам днешното изслушване, тъй като бях докладчик по тази резолюция. Според мен е важно да се следи работата по тези въпроси година след година. Въпросът за прилагането на Хартата на основните права е свързан с оценката на усилията на Европейския съюз относно опазването и гарантирането на правата, на основните права две години след влизането в сила на договора от Лисабон. Надявам се, че ще проведем ползотворно разискване. Приветствам с добре дошли представителите на международни организации и неправителствени организации, както и на институции на Европейския съюз, работещи в областта на основните права. Предстои ни наситен следобед. Имаме много гости, които ще изнесат интересни представяния. Бих ви помолила да се вмествате в отреденото ви за изказване време, така че да приключим до 18.30 часа. Първата част на изслушването е на тема Защита и насърчаване на основните права в Европейския съюз и съвета на Европа. Във втората част ще се посветим на спазването на основните права Третата сесия е посветена на гражданската програма за основните права. След всеки кръг от разисквания ще провеждаме дебат. Моля, когато вземате думата, да се представите с името си и организацията, която представлявате. Моля ви да запишете и името и организацията си на списъка с желаящи да се изкажат. Приветствам с добре дошла госпожа Моника Флашикова-Бенова, която е докладчик по доклада относно защитата на основните права в Европейския съюз, който предстои да се публикува. Госпожа Флашикова-Бенова ще направи встъпително изложение. Благодаря. Благодаря на всички участници. Дами и господа, уважаеми колеги, Европейският съюз отдава все по-голямо значение на основните права на човек. Аз не съм за това да преувеличаваме, да говорим празни думи, но много ми харесва това, че съюзът е Европейски съюз на основните права. За мен е чест да бъда докладчик на Европейския парламент за годишния му доклад за изпълнение на правата на човек. Също така е удоволствие за мен да се обърна към аудиторията на днешното изслушване. Както мнозина от вас знаят, заради това изслушване ние отложихме доклада по, по основните права, защото всичко, което чуем днес и на други мероприятия през октомври, ще ни послужат за основа на нашия документ. Но един документ сам по себе си не е достатъчен. Има доклади на, на Агенцията за човешките права и на Комисията по същите теми. Имаме и много систематични данни за положението на човешки, спазването на човешките права в страните членки и въздействието на хартата. Предходният е, доклад е, разглеждаше и процедурни аспекти, но сега е, сменяме акцента и наблягаме върху основните аспекти. В годишния доклад ще фигурират и нови елементи – свързани с дискусията за човешките права, за да не повтаряме всичко, което вече сме писали до сега. Затова е изключително важно да имаме информация за съвет, съдебната практика, за примери, за спазването на човешките права в страните членки. Именно едни подобни усилия налагат и по-нататъчни контакти с гражданското общество и заинтересованите страни. Но ако не получиме информация на време, поредният доклад е, ще е поредният документ, който само уведомява парламента за ситуацията и посочва бъдещите стъпки. Но нашата амбиция е по-висока. Въпросът е да видим колко сме направили след като сме поели ангажиментите? Така, парламента ще има възможност да упражнява и елемент на мониторинг, а не само да изброява добрите си намерения в доклада. Затова приветствам, че на нашето изслушване има представители не само на институциите, но и на неправителствени организации, социални платформи, Amnesty International и други. Неправителствени организации, които представят много институции, които работят на място и те ни казват, че има много случаи, в които Европейския съюз не успява да защити правата на границите. Има издадени политически декларации, много инициативи за основните права. В открит диалог с други институции бе коментирано, че някои от действията на Европейския съюз са ограничени. Трябва да се обсъди какво може да се промени, какъв е пътя, който да поемем. Именно тези аспекти се опитвам да отразя в доклада – и се възползвам от възможността да направя един дебат, в който да са ангажирани неправителствените организации. Националните организации за човешки права трябва да са водещи. Те са най-точният източник за информация за положението в страните членки. Но до този момент те не са участвали в дейността на нашата комисия. Затова с удоволствие посрещам днес техни представители тук. Какви са въпросите ни за днес? Ако започнем с нас самите, т.е. парламента и също нашата комисия. Трябва да се обсъдат процедурите, за мониторинг на съответните дейности. Нашата комисия също може да иска и по-систематична оценка от Агенцията за основните права и от, правни, и от правните служби за съответствието на националното и общностно законодателство с разпоредбите за човешките права. Парламента също може да организира годишни конференции с неправителствени организации. Що се отнася до комисията, тя може да открива процедури за нарушения, за да бъде по-ефективна в санкционирането на подобни нарушения. Тя трябва да се възползва от работата на Агенцията за основните права. Съветът следва да се ангажира в по-активен диалог с парламента. Можем също да умисляме и въпроса за създаване на една мрежа, която да подкрепя работата на институциите в тази област на национално ниво, съвместно с Европейската агенция за основните права. И също можем да наблегнем на ролята на гражданското общество – трябва да има дебат за това, защо Европейския съюз не е достатъчно ангажиран с гражданското общество за съответните законодателни процедури и за оценка на въздействията на съответното законодателство. Във всички случаи още много теми ще засегнем на нашето изслушване днес. Ако погледнете дневния ред и темите, нямам никакво съмнение, че Днешните разисквания ще са ключови за успеха на нашия доклад. Пожелавам на всички една плодотворна дискусия и се надявам, че ние ще поддържаме контакти и по-нататък. Председателката, благодаря госпожа Бенова. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия, директор на дирекция Основни права и гражданство, господин Немец. Thank you, President. And, uh, let me reassure... Благодаря, госпожо председател. Нека уверя докладчика госпожа Бенова, че очакваме да си сътрудничим тясно с нея. Би било основателно да заявим, че за да вдъхнем живот на хартата на основните права и да гарантираме нейното практическо прилагане по отношение на европейските граждани, трябва да извършим работа както на ниво Европейска комисия, така и на ниво парламент. За това ще си сътрудничим с вас. Ще направя преглед на напредъка постигнат от момента, когато хартата официално влезе в сила и стана правно обвързващ инструмент. Комисията прие стратегия за практическото прилагане на хартата и изготвихме и насоки за нашите служители с оглед изготвянето на законодателни предложения. Винаги е най-добре да започнем работа на ниво вътрешни структури. През 2 февруари 2011 година съветът също пое ангажимент да положи усилия, подобни на тези на комисията, с оглед изпълнението на хартата. Искам да ви дам практически пример за това какво въздействие оказа хартата вече върху законодателните предложения и какво постижение представлява тя от практическа гледна точка. Не бива да забравяме, разбира се, и участието на представителите на Европейския парламент, както и на държавите членки – в структура подобна на структурата на конвента. Каква е практическата полза от хартата на ниво Европейска комисия? Във връзка с това искам да ви обърна внимание върху разликата между законодателството през 2008 година, когато бе разрешено на европейските летища да използват телесни скенери и законодателството от 2011 година. Сега, съгласно хартата, използването на рентгенови лъчи е категорично забранено. Всички пътници имат право да откажат да преминат през телесна проверка. Подобни забрани не биха били мис... възможни през 2008 година, преди влизането в сила на договора от Лисабон. Сред постиженията на парламента и на вашата парламентарна комисия е и фактът, че хартата оказва практическо въздействие върху законодателството. А що се отнася до ефективното прилагане на правата на гражданите, трябва да разгледаме практиката на съдилищата. Трябва да сме наясно с това, че правата на отделните индивиди винаги ще се реализират в рамките на съдебната практика. Това не е възможно на ниво парламент или комисия. В рамките на производствата за установяване на нарушения на договорите, комисията не може да разглежда казуси на отделни граждани. Права за отделните граждани проистичат от решенията на съдилищата. Тоест, хартата се прилага в рамките на съдебната практика на националните съдилища. Затова ви призовавам да обърнете внимание на националните съдии, на националните юристи, на значението на хартата с оглед тълкуването на правото на Европейския съюз вече до голяма степен има подобно взаимодействие между хартата и правораздаването на национално равнище. Да се надяваме, че в бъдеще ще бъдат постигнати по-големи успехи. През 2009 година само две преюдициални запитвания, отправени към Съда на Европейския съюз, визират хартата. През 2010 година 17 подобни запитвания са били отправени от национални съдии до Съда на Европейския съюз. През първите 10 месеца на 2011 година тази цифра достигна 27. С 27 преюдициални запитвания е бил сезиран Съдът на Европейския съюз от национални съди. Това са запитвания, визиращи хартата на основната, основните права. Мисля, че що се отнася до институциите, които действително могат да реализират основните права, това представлява значителен напредък. А що се отнася до съдебната практика на Европейския съд, вече са постановени решения, отнасящи се до хартата, като например решението по делото Тест Аша. Същевременно що се отнася до хартата, но и що се отнася до много други политически въпроси, европейските институции не бива да създават неоснователни очаквания сред гражданите. Не бива да твърдим, че Европа може да реши някои техни проблеми в области, в които не разполага със съответните компетенции. Задължени сме да казваме истината на гражданите, особено когато става дума за защитата на основните права и върховенството на закона. Комисията в първия си доклад относно прилагането на хартата през март 2011 година ясно заяви това. Ще продължим да сме открити, тъй като не бива да създаваме неоснователни очаквания. Неодавна проведохме семинар заедно с вашите колеги от Комисията по петиции на тема индивидуални права. В нашия портал за електронно правосъдие ще бъде публикувана информация за това, кои органи могат да сезират гражданите по места в държавите членки, по казуси, отнасящи се до основните им права. Ще публикуваме списък на неправителствени организации, институции, правителствени структури, към които гражданите могат да се обърнат, структури различни от съдилищата. Въпросът, с който искам да се обърна към вас е какъв е потенциалът на съдилищата от една страна и какъв е потенциалът на институции, подобни на тази на омбудсмана, по отношение на реализирането на основните права на гражданите. Имам предвид, че трябва да се възползваме от всички възможни институции, да оценим техния бъдещ потенциал за реализирането на тези права. През тази година ще представим т.е., извинете, ще представим годишния си доклад за хартата през 2012. Надявам се, че той ще е полезен и за парламента. Благодаря, господин Немец. Сега господин Томас Хамербер, комисар по правата на човека от Съвета на Европа, ще се изкаже. Добре дошли отново в нашата комисия. Много се радвам, че работиме с вас и ще продължаваме да работим в най-тясно сътрудничество. Заповядайте to start with a confession. Благодаря. Нека първо да си призная нещо. Когато за първ път се заговори за Европейската харта за, човешки, за основни права, аз бях много скептичен, дори бях против това. Защото вече съществуваше Европейската конвенция за човешки права и смятах, че всичко, което се работи от там нататък, щеше да бъде едно ограничение, може би нещо като допълнителен протокол. Освен това, съществуваше риск да има два е, различни набора от стандарти, на които да се позовават е, всички едни и същи страни. Освен това, всички страни, които се присъединиха към хартата, са и предподписали и конвенцията. И затова смятах, че ще има объркване, хората няма да са наясно кой какво върши в областта на човешките права. Но мисля, че до известна степен а, не бях прав. А от друга страна, някои от доводите ми продължават а, да са актуални. Все още няма координация между двете структури. По личен опит знам, че има моменти, които са разочароващи. Когато говорихме за законите за медиите, закона за медиите в Унгария, сме, смятах, че най- е, Тежка ще е думата на съвета на Европа в това отношение, но комисията почти монополизира диалога и когато бяха направени няколко изменения и то не много пространни, така чувството беше, че е, проблемите са решени. Но ние имахме много основни възражения срещу други елементи от е, законодателството и това се получи именно поради това, че нямаше координация между двете институции, които работеха по темата за човешките права. Днес се дискутираше тук въпроса за задържането преди съдебно производство. Много интересна иници... инициатива има на комисар Рединг за изготвяне на зелена книга за обсъждане на мерките, които могат да помогнат за намаляване на злоупотребите с подобно задържане. Има такава практика и в член, страните членки на Европейския съюз, а и в страните членки на съвета на Европа. Така че тези въпроси не са нови в Европа, тези проблеми. В член 5 от Европейската конвенция за правата на човека се съдържа ясна норма за задържането преди съдебно производство и там се казва, че ако има такова задържане и решение за задържане, то трябва да е обект на редовно вен контрол и то трябва да се взима само в изключителни обстоятелства. И е, подобна разпоредба би трябвало да въжи за всички съдилища, е, включително за тези на Европейския съюз министрите, които представят всички европейски страни, плюс страните членки на е, съвета на Европа, е, се очакваше да са представили критерии за това задържане. Също така има мнение на Комисията за предотвратяване на мъченията. Е, всички това са аргументи в, за тази тема. И аргументи в полза на това, че когато работим по човешките права, опита на институции, които са извън Европейския съюз, като съвета на Европа, трябва да се използва. Ние трябва да обменяме е, мнение и опит. Е, трябва да излезем от е, мисълта, че се конкурираме. Просто трябва да се допълваме. И ако се смята, че в Европейския съюз няма правна основа за някакво действие, може да се търси подобна правна основа в е, конвенциите на съвета на Европа. Та, тези, това са нещата, които, по които мислихме, когато се формулираше хартата и някои от тях са все още актуални. Е, съдебната практика на Съда по човешките права в Страсбург всъщност е, също отчита харгата, хартата но хартата е 40 години по-млада от конвенцията за човеш... Европейската конвенция, т.е. може би е по-модерна и Съда по човешките права се възползва именно от този аспект. Моята роля е всъщност тук да ви нося и лоши новини и да критикувам. Знам, че е постигнат огромен успех в европейските страни за защита на основните права. Има институцията на омбудсман, институции за налагане на равноправие и те вършат много положителна работа. Тяхната работа е изключително важна и те са много ценни като инструмент – има и много сериозен структурен диалог в страните, дори на местно ниво между правителствените органи и, не, и гражданското общество. Но, все пак чашата е и наполовина празна и трябва да мислим какво трябва да се прави. Според мен има някои основни проблеми, които все още не са решени. Примерно отношението към ромите. По мое мнение, то е просто скандално. Аз съм пътувал във всички страни, разговарял съм с ромите, за да разбера как те виждат своето положение. И действително във всички страни от Европа има огромна дискриминация спрямо от тях. Продължителността на живота им е 10 години по-малка от средната за населението. Броя на отпадналите деца от училище е изключително висок сред тях. В някои страни само половината от ромските деца ходят на училище. Разбира се, има проблеми с заетостта, дискриминация на трудовия пазар. Има места в Европейския съюз, където нито един представител на ромите не е зает на работа. Положението е много тежко. Те живеят в е, гета на нивото на най-бедните страни в света и им липсват основни е, стандарти на живот. Всичко това трябва да се дискутира. Ние Провеждаме много дискусии, много конференции, много планове сме направили, но не постигаме кой знае какво. Кой знае какви промени на място няма. Нека да си признаем. Второ, мисля, че не сме успели много и с процедурите за емиграция и е, отпускане на обежище в Европейския съюз. Смятам, че е много тъжно, че усилията за създаване на обща политика за миграция и обежище отнемат толкова дълго време. Надявам се до края на следващата година това да стане, но като слушам как се изказват представителите на различни правителства, не съм много обнадежден. Тоест, много хора или хора, които идват в Европа или които се канят да дойдат с сериозни основания да искат убежище, просто нямат шанс да го поискат, защото не им се позволява да влязат. Става дума за 2000 горе-долу бежанци, мигранти от Африка. Около 2000 души са се удавили само тази година. 2000. И има ли така чувство на солидарност, на, на възмущение, на съчувствие към а, семействата на тези хора, които семейства може би още дори не знаят какво се е случило с близките им, които са тръгнали към Европа. Така че ние трябва да подпомогнем комисар Малстрюм, която се опитва да въведе тази дискусия и в страните от Северна Европа, а и да настояваме за малко повече хуманност в подхода към емигрантите в Европа. И тук стигам до третия въпрос, а именно ширещата се ксенофобия, расизъм, антисемитизъм, екстремистки групи, които започват да стават много активни в създаването на атмосфера на нетолерантност и омраза в някои случаи. По интернет и някои сайтове не помагат за това, а и някои от медиите също имат своята роля в разпространяването на предразсъдъци срещу уязвими групи от хора. Също смятам, че не сме си почистили нашия заден двор след терористичните атаки в Съединените щати, участието на Европа в борбата с тероризма не е на ниво. Ние сега доста конструктивно водим диалог с полското председателство за относно е, лагер, където там са били сериозно изтезавани е, за подозрени. Е, говориме с румънските власти. Имаме доста доказателства, че подобни черни лагери е имало и там. Тайни лагери. Има няколко случая на предаване на заподозряни, които още не са изяснени в Швеция двама египтени са били предадени на представители на ЦРУ, са върнати в Кайро и са били измъчвани. Още не е изяснено какво точно се е случило. О, не иска от нас именно да направим това разясняване. Тоест, има неща, за които можем да се критикуваме. Не можем да бъдем а, самодоволни. Тук е Е, споменахте, че ще говорим и за съвета на Европа, т.е. не само за Европейския съюз, но аз съм изненадан от а, е, е, сериозното забавяне на преструктурирането на правната система в някои от бившите социалистически страни, от чисто социалистическа система към демократична има много корупция, некомпетентност, намеса в съдебната система. И е, там вече е, чувството на хората е, за това дали има правосъдие в обществото е подложено на сериозни съмнения. Така че моето послание е, че независимо, че съществува Европейска конвенция, Лисабонски договор и Харта за основните права, не всичко е направено. И ние трябва да се безпокоим и за едно явление, което е всъщност криза на ценностите в Европа днес. Това, което наблюдаваме в момента в отношението на хората, които идват в Европа и така, това не е истинската Европа. Някои от политиците, някои от ръководители на важни постове не застават достатъчно силно на позиции, които да контрират подобни тенденции и всъщност е, е, негласно озаконяват е, насаждането на нетолерантност, което не бива да се случва. Благодаря на комисар Хамърберг за много интересното ви изложение. А сега се обръщам към господин Сезар Херма, който представлява полското председателство на съвета на Европейския съюз. Той е директор на отдела по право на Европейския съюз към Министерство на външните работи. Господин Херма, имате думата. Благодаря, госпожо председател, за това, че отправихте покана към мен като представител на полското председателство на съвета да участвам в това разискване заедно с толкова други изтъкнати участници. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, след много интересното изложение на господин комисаря Хамерберг, ще поставя акцента по-скоро върху някои общи бележки във връзка с въздействието на Хартата на основните права върху държавите членки на Европейския съюз. Влизането в сила на хартата, заедно с влизането в сила на договора от Лисабон, не предизвика революционни промени в правните системи на държавите членки. Както добре знаем, хартата е приложима предимно към институциите и структурите на Европейския съюз. В държавите членки ролята й е ограничена, най-вече в потвърждаването на правата, принципите и свободите, които вече са залегнали в техните конституции, както и в потвърждаването на основни общи принципи на правото на Европейския съюз и на задълженията, които проистичат от съответните национални споразумения. Последното е една от причините, поради които хартата не се обсъжда толкова широко на национално равнище, както на ниво институции на Европейския съюз законодателствата на държавите членки на Съюза като цяло са в съответствие с хартата. Подчертавам като цяло. Като цяло те са в съответствие и с Европейската конвенция за правата на човека и с други основни актове за защита на правата на човека. Не спазването на подобни актове обаче, дори когато привлича вниманието на широката общественост, е по-скоро изключение, що се отнася до националното законодателство или други законодателни актове с общо приложение. Но въпреки това има примери за подобно неспазване. Във връзка с това трябва да подчертаем, че конституционните съдилища на държавите членки, както и съдът на Европейския съюз, в момента разполагат с ценни допълнителни правно обвързващи инструменти, нещо като образец, с който могат да направят оценка на законосъобразността на националните законови и подзаконови нормативни актове. Това, което ще направи хартата по-видима са отделните казуси, отделните дела, които се разглеждат на ниво висши национални съдилища и съд на Европейския съюз. Последвалите съдебни решения ще визират и нарушения на разпоредбите по хартата. До този момент Съдът на Европейския съюз нямаше достатъчно възможности да отговори на някои важни общи въпроси, възникващи в държавите членки, що се отнася до приложението на хартата. Националните съдилища играят основна роля в гарантирането на спазването и прилагането на основните права, но към момента те като че ли не са достатъчно уверени по отношение на прилагането прилагането на хартата, въпреки че вече са били сезирани с оплаквания за нарушения на нейните разпоредби. Тази несигурност, например, води до не спазване на разпоредбите на хартата, които имат пряко въздействие, тъй като се ползват с примат над националното законодателство и над вторичното право на Европейския съюз. Съдилищата може би са малко несигурни дали и в кои случаи общите принципи на правото на Европейския съюз, установени от съдебната практика на Европейския съд, все още са приложими, тъй като към момента хартата предвижда правила подобни на тези разпоредби. След няколко години, вероятно, Съдът на Европейския съюз ще ни предостави достатъчно насоки във връзка с правните последици от хартата за държавите членки и най-вече за националните съдилища. Трябва да призная, че <clears throat> и да посоча, извинете, че подробно се запознаваме с решенията на Съда на Европейския съюз, които визират хартата на основните права. Наблюдава се и голяма несигурност сред отделните индивиди относно приложното поле на хартата. Тук напълно съм съгласен с една от констатациите на Европейската комисия, представена в първия и доклад относно прилагането на хартата, публикуван през март. Повечето въпроси и оплаквания във връзка с Съответствието с хартата, които получава Полското Министерство на външните работи, не са свързани с области, относими към изпълнението и прилагането на правото на Европейския съюз. Не съм запознат с конкретната ситуация в отделните държави членки, но със сигурност има доста голямо объркване по този въпрос сред гражданите в други страни. Затова трябва да отправим много по-ясно послание, за да се преборим и с тези техни съмнения. Друга констатация в доклада на комисията е предложението за така наречения контролен списък на основните права, който трябва да придружава всяко предложение на комисията. Както можем да видим, Европейският парламент и съветът бързо взеха решение да не изостават. Парламентът в своята резолюция от декември 2010 година и съветът в заключенията си от януари тази година признаха ключовата си роля като са законодатели за гарантирането на спазването на основните права в рамките на цялата законодателна процедура. Съветът подчерта, че и проекто законите, които ще се приемат по инициатива на държавите членки, също трябва да са в съзвучие с карт, хартата. Съгласно заключенията на съвета, всички подготвящи органи на съвета трябва да си сътрудничат с работната група по основни права, граждански права и свободно движение на хората, в зависимост от конкретния случай, когато става дума за основни права. Искам да подчертая, че оценяваме съобщенията на комисията за новите предложения относно достъпа до правосъдие. Във връзка с това ще подчертая колко голямо значение придава полското председателство на законодателната работа върху предложението за директива за правата, подпомагането и закрилата на жертвите на престъпления. Друга област, която все още не е била разисквана достатъчно, е приложението на хартата към външните отношения на Съюза. Без съмнение, Европейският съюз е обвързан от разпоредбите на хартата и в тази област. Възниква въпросът дали хартата би могла да укрепи водещата роля, която играят европейските институции в насърчаването на правата на човека по света. Благодаря. Благодаря, господин Хамер, за представенето на позицията на председателството. Съвета декларира желанието си да ангажира парламента в диалога за основните права и като председател на настоящото изслушване аз окоръжавам съвета да на практика да изпълни тези ангажименти. В момента сред нас са не само евродепутати, но и е, членове на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Госпожа Кештин Лунгрен е докладчика за доклада на Парламентарната асамблея. Заповядайте. Благодаря. Uh, as you said, I'm the rapporteur. Благодаря. Аз съм докладчик за доклада за въздействието на Лисабонския договор е, по отношение на съвета на Европа. Първо искам да започна да коментирам ценностите. А, ние се намираме в период на криза Лисабонския договор, е, съвета на Европа застъпват едни и същи ценности демокрация, законност и човешки права. В традиционните дейности на съвета на Европа те се извършват в взаимодействие с Европейския съюз, който също се занимава с тези неща и се ръководят от съответните конвенции. В съвета на Европа, според мен, застъпва основните критерии за човешки права и демокрация в Европа. Надяваме се, че в бъдеще тези правила ще бъдат напълно признати и потвърдени от вашата комисия, от всички европейски институции в е, Парламенталната асамблея на съвета на Европа ние приветстваме резолюцията на Европейския парламент от май 2010 година, когато вие призовахте Европейския съюз да се присъедини към Конвенцията за човешки права като основна първа стъпка за присъединяването на Европейския съюз към други конвенции на, Европа, на, на Съвета на Европа. Ние приветстваме конструктивния дух, в който се постигат споразуменията между нашите две институции, свързани с участието на Европейския парламент в процедури по избиране, например, на съдии в Съда за човешки права. Приветстваме също факта, че вие работите в тясна връзка с гражданското общество и се надяваме, че и при е, бъдещи преговори те също ще бъдат е, консултирани. Силно ще подкрепяме е, присъединяването на Европейския съюз към конвенциите на съвета на Европа. Лисабонския договор предвижда засилено партньорство между нашите две институции, за да има и съчетаване между паневропейския проект, застъпван от съвета на Европа и интеграционните процеси в Европейския съюз. Така, в края на краищата ще се създаде едно общо пространство за защита на човешките права в целия континент в интерес на всички европейски народи. Когато Европейския съюз се присъедини към Европейската конвенция за човешки права, това ще е основен елемент на а, запазването на правата, но а, този процес ще бъде подпомогнат по и от присъединяването на Европейския съюз към други конвенции на Съвета на Европа. Парламентарната асамблея е на мнение, че ние всъщност се движим именно към създаване на паневропейско пространство за минимални човешки, за един минимален кръг от спазвани човешки права присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за човешки права, това е един пример. Второ, има придържане към нали, основни стандарти, но ключовия момент е присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция, защото по тази начин 48 правителства ще бъдат задължени да спазват тези норми и ще подлежат на, на разпоредбите на един и същи съд. Защитата на отделните права на човека също е на лице във всички страни членки има възможност за външен контрол, с което се повишава и е, репутацията на Европейския съюз и неговия ангажимент към спазването на човешките права. Но в момента действително съществува огромна нужда да се подновяват политическите ангажименти. Вече две години продължават дискусии, преговори и различните политически органи трябва да поемат е, нови политически ангажименти, за да се спазват всички тези критерии. Надяваме се, че е, и призоваваме да направим всичко, което е посилите ни, за да постигнем тази цел сближаването и кохерентността на стандартите чрез присъединяването на Европейския съюз към други конвенции. Тук става дума за основните предизвикателства на деня, но също и за възможностите за разработване на нови конвенции в бъдеще. Става дума за киберпрестъпления, корупции, защита на данни, трафик на хора – предотвратяване на терористични акции, например. Тук става дума също и за механизми за мониторинг, присъединяването на Европейския съюз към механизми като механизма Греко, например. Ние трябва да продължаваме с тази дейност и да не спираме само до някакъв момент. Надяваме се, че ще е, можем да провеждаме системни, и отворни консултации с вашите органи, особено преди да се приеме ново законодателство за да, или нови нормативни разпоредби, за да не се дублират разпоредбите или да не се снижават стандартите това се върши с цел да постигнем още по-високо ниво на защита на човешките права, а не е, снижаване на нивото. И надявам се, е, както каза и комисар Хамербек, че трябва на всички да е ясно, че ние не се намираме в ситуация, в която се конкурираме. Не се борим за повече престиж едните или другите, а Следва да обединим усилията си за създаване на едно пан-европейско общо пространство за защита на основните човешки права в полза на нашите граждани в цяла Европа. Не за създаване на нови органи, ние можем, надявам се, в времената на економическа и политическа криза да формулираме един общ европейски проект, за да защитаваме и да изпълняваме човешките права в целия континент Европа, независимо кой прокарва тези права. Благодаря ви, госпожо Лундгрен. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Както докладчикът ни спомена в началото, днес за нас е удоволствие да приветстваме няколко представители на гражданското общество, които да споделят опит от източника в областта на основните права и правата на човека. Първият такъв докладчик в рамките на тази сесия е господин Николас Бегер, директор на бюрото на Amnesty International за европейските институции. Господин Бегер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за поканата. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, казвам се Николас Бекер, директор съм на бюрото на Amnesty International в Брюксел. Но днес ще говоря пред вас и от името на 100 неправителствени организации, които са членове на мрежата за социална демокрация. За мен е удоволствие да участвам в днешното изслушване, наред с толкова изтъкнати експерти и представители на други организации. Едва преди две години пред този парламент Хартата много гръмко бе представена като нов гарант за опазване на основните права. Едва преди месец тук в парламента, заедно с комисаря и Комисията по петиции проведохме семинар за прилагането на Хартата на основните права и работата по жалби на гражданите. За съжаление не получихме много допълнителна информация за подхода на комисията към хартата. Това, с което трябва да се справи Европейският съюз сега, е недоразуменията относно приложимостта на хартата. Трябва да се изясни към кои области, към кои казуси е приложима хартата, така че това да стане ясно и за европейските граждани, и за съдилищата. Тази задача малко ми напомня за произведенията на Кавка. Защо? Защото кризата по отношение на основните права в Европейския съюз не е нищо ново. Тя съществува вече от край време. Гражданите по никакъв начин не са разбрали погрешно хартата. Дори напротив, те са я разбрали много добре и ще продължат да чукат на вратата на Европейския съюз. Преди време бе отправено много ясно послание към членовете на Европейския парламент. 60% от вашите избирателни райони поставят акцента именно върху опазването на основните права. Явно е, че гражданите не са обезкуражени от хартата. Много се говореше за публичността, която бе придадена на хартата при влизането й в сила и факта, че тази публичност като че ли поотзвуча. Но нека ви кажа, че нищо не се е променило. Когато се обръщаме към Европейския съюз, например във връзка с положението на ромите в Унгария, България и други страни, във връзка с положението на бежанците и други, винаги получаваме един и същи отговор. Ситуацията наистина е тежка, със съжаление отбелязваме какво е положението, но за съжаление не можем да направим нищо. С други думи, хартата, въпреки че е правно обвързваща, няма никаква практическа стойност, тъй като нито едно от нарушенията в държавите членки не спада към прерогативите на Европейския съюз. Това би било смешно, ако не беше тъжно. Член 51 от хартата се цитира най-широко. А кои права на човека са залегнали там? Нито едно. В член 51 по-скоро се ограничават правата. В него се заявява, че хартата спада към прерогативите на Европейския съюз единствено когато казусите визират прилагане на европейското право от страна на държавите членки. Казва ни се, че Европейският съюз е със свързани ръце, и че като че ли определянето на правомощията е по-важно от правата на гражданите. Като че ли хартата дори по ирония на съдбата се превърна в инструмент за ограничаване на възможностите за действия по нарушения на основните права. Много широко се разпространява идеята за нови механизми за защита, но когато се стигне до практическото прилагане на тези механизми на гражданите се казва съжаляваме, но хартата не е приложима към този казус. Неправителствените организации смятат, че хартата се използва дори като инструмент за атака срещу правата, които уж трябва да защитава. Картата в проекто редакцията си бе изготвена не преди две години, а преди повече от 10 години. Документ, в който са разписани права, <clears throat> трябва да бъде изпълнен с живот, трябва да е вдъхновение за по-нататъчни конкретни действия. Съсредоточаването на дискусията върху член 51 е препятствие за развитието на този инструмент. Факт е също така, че Европейският съюз вече разполага с необходимите компетенции за защита на правата на човека, както на национално равнище, така и на ниво Европейски съюз. Нито хартата, нито договорите не ограничават тези компетенции. Така че гражданите чукат точно на правилната врата. Не бива да ограничавате компетенциите, с които вече разполагате. Ще ви дам три примера за вероятност за подобно ограничаване. Първо, не дискриминацията. Този принцип е залегнал както в хартата, така и в учредителните договори. Европейският съюз е приел впечатляващи правно обвързващи инструменти, като например директивата за правата на човека. Защо Европейският съюз се колебае да приложи тези инструменти по отношение на хора, които биват екстрадирани по абсолютно незаконосъобразни процедури? Имам предвид ромите. Нищо не препятства Европейския съюз да прилага тези инструменти. Друг пример – процедурите по предоставяне на обежище. Европейският съюз разполага с всички инструменти да прилага хартата в това отношение? В какво се състои пречката? Какво ни пречи да приложим хартата в тази област? Липсата на допълняемост, на съответствие по отношение на предаванията на лица – Докладите за хартата не съдържат нито един ред по този въпрос. Не съдържат нито един ред по предотвратяването на малтретирането и изтезанията. Не е ли това основно право? Нека ви кажа къде според нас се корени недоразумението. То не се корени в член 51 на хартата, а в това, че не се прилага член 7 от договора за Европейския съюз. Съгласно този договор се, член се предвиждат политически механизми за предотвратяване на нарушения на правата на човека в държавите членки. Но това не е реална альтернатива. В член 2 се визират всички права и ценности. Според нас, член 2 и член 7 предоставят на Европейския съюз правомощия за оценка на зачитането на правата на човека в държавите членки. Член 7 не цели да се унижават държавите членки или да им се налага волята на Европейския съюз. Той предвижда поемането на обща отговорност за спазването на правата на човека, така както са залегнали в конвенцията и в договора за Европейския съюз. Крайно време е парламентът да осъзнае, че има право на инициатива по отношение на член 7. Не трябва e да пренебрегвате всички тези разпоредби. Разбира се, Европейският съюз не трябва отново да открива топлата вода и да си вменява нови правомощия. Вие вече разполагате с такива правомощия. Няма нужда да реформирате хартата. Имате всички инструменти да гарантирате адекватното третиране на ромите сега, да предотвратите незаконосъобразното принудително отвеждане и така нататък. Нека се запитаме какво може и какво трябва да направи Европейският съюз, за да приложи хартата. Нека да разчитаме именно на тези принципи. Благодаря. Thank you, Mr. Beaver. Uh, now I благодаря ви. Благодаря, господин Бегер. А сега нека да проведем и дискусия след е, този пръв кръг, след първата част на нашия семинар, за да могат колкото е възможно повече хора да получат думата, е, сме въвели регламент от две минути. Така че моля всички от тези, които желаят да се изказват, да спазват е, регламента за изказване. Е, ще ви помолим да се представяте, да кажете името си и е, коя организация представлявате. Госпожа Гомес, имате думата. Благодаря ви. Това не е ли ирония? В момента, в който много граждани смятат, че не само правата на човека, но и демокрацията е под заплаха и е, много граждани смятат, че именно правителствата, съветът, е, тези, които би трябвало да защитават правата на човека, всъщност застрашават правата на човека. И е, в този парламент също е, се говори естествено много за правата на човека. Е, нашата ситуация, включително и като депутати, е много трудна. Но трябва да си дадем сметка, че много граждани ни обвиняват, че когато сме у дома, не говорим толкова много за правата на човека и не се тревожим за тях и за евентуалните нарушения, докато в чужбина сме много гласовити, когато става дума за нарушения. Така че ще помоля за малко повече подробности относно тези секретни полети и ролята на ЦРУ във връзка с правата на човека и защитата на данните. Има твърде много партии, включително и моята, които са свързани с разрешителните за подобни полети, а това естествено е много неприятно как да съчетаем някакси нашите задачи като защитник от една страна на правата на човека в целия свят и от друга страна издаването на подобни разрешителни и допускането на тези полети. Как вие гледате на тези въпроси? Струва ми се, че става дума за правдоподобност в този случай. Господин Коелио. Благодаря, госпожо председател. Изслушахме изказванията на много от гостите. Да, хартата за правата на човека естествено предлага много възможности за защита на правата на човека, но същевременно е, допуска и е, за обикалянето им. Затова много ми хареса е, изказването на господин комисаря по правата на човека е, от съвета на Европа, който наблегна именно на този аспект. Ние трябва да видим е, всъщност какви са възможностите да запушим тези вратички, да ги затворим и да извлечем най-вече определени полуки за нас. Томас е, е, Хамерберг също говори за полетите е, и ЦРУ. Ние тук в парламента много пъти сме се произнасяли по тези въпроси, не само в комисията Либе, но и в пленарна сала. Приехме и съответните насоки и препоръки по темата. Може би Парламентът е, не успява винаги, когато има някакви нарушения на правата на човека, да реагира така бързо, както тогава, когато ставаше дума за полетите на ЦРУ. Е, Томас е, Хамерберг говори за недостатъчно активното взаимодействие между Европейския парламент и съвета на Европа, именно в тази област, правата на човека. Затова аз обръщам към него с молба да каже какво конкретно може да предложи, за да се подобри това сътрудничество. Следващият оратор. Бих желала да благодаря много и на господин Хамерберг, и на господин е, Бегер, включително и за критичните бележки към Европейския парламент. Госпожо председател, ще, ще да бъде много хубаво, ако комисарят Рейдинг е, присъстваше също на това изслушване. Ще ви попитам направо, беше, Поканихте ли е? Защото е, без да искам естествено да подценявам присъствието на господин Немиц тук, но все пак е, комисарят е този, който ни представлява пред обществеността. Имам въпрос към господин Хамерберг. Връзката между е, ЕКПЧ и Хартата за правата на човека – вие казахте, че съветът на Европа е една от старите организации. Конвенцията е създадена веднага след Втората световна война, няколко години след това. А хартата се основава именно на Европейската конвенция за правата на човека но същевременно понякога се получава объркване, тъй като съществуват два текста в правното пространство. От една страна Хартата за правата на човека, от друга страна Европейската конвенция за правата на човека, които понякога не са добре съгласувани в някои от частите си. Така че какво може да се направи в това отношение? Не смятате ли, че от гледна точка на Европейския съюз, на парламента, на комисията, на съвета, може би трябва да се направи нещо повече и по отношение на медийното законодателство. Споменахте конкретно случай с Унгария. Смятате ли, освен това, че Европейския съюз би трябвало по-често да се позовава в действията и изказванията си на Европейската конвенция? Слушайки господин Бейгер, си мислех, че ние се опитваме тук в Европейския парламент да упражняваме в най-хубавия смисъл на думата натиск върху комисията, така че да се действа по-бързо, по-активно а комисията, съветът вече е, могат директно да упражняват е, натиск върху държавите членки. Преди около две години приехме резолюция тук в парламента относно медийната концентрация в някои страни. Е, в този случай ставаше дума за Италия но не можахме всъщност да съберем много често, и това се случва много често, необходимото мнозинство. Т.е. подготвихме текста, съгласувахме го с някои политически групи, но не можахме да го прокараме в пленарна зала. Така че трябва да направим нещо в това отношение и то най-вече по отношение на гражданското общество. Ние трябва е, да работим по-активно с гражданското общество. Е, то очаква от нас информация, но и помощ. Много ви моля да бъдете е, по-дисциплинирани по отношение на времето. Нека да ви отговоря веднага на въпроса дали сме поканили госпожа Ридинг. Да. So, uh, in this... Uh, uh, госпожа Малмстрам беше поканена, която обаче прехвърли е, не, нещата, така да се каже, към госпожа Рединг и не сме поканили е, според госпожа Малмстрам. Е, госпожа Рединг отговаря за този ресор. Позволете ми да дам думата на следващия записал се за участие. Говорихме за това как е, би трябвало да действаме в бъдеще. Струва ми се, че бихме могли е, да предприемем стъпки, така че Европейския съюз да се присъедини към конвенцията като съюз. И по този начин ще се преустанови с боричканията и с дърпането на една или друга страна. Томас Хамерберг е много активен, говори ясно, точно но той има като че ли по-малко правомощи, отколкото нашите комисари тук в е, Европейския съюз, които обаче като че ли са по-колебливи, по-нерешителни. Така че задавам въпроса. Не можем ли, те да се каже, да назначим е, това, което в футбола се нарича либеро? Е, една фигура, един орган, който да действа в областта на правата на човека, както по отношение на Европейския съюз, така и по отношение на правата на, на съвета на Европа. Ние, естествено, имаме много възможности да предприемаме различни стъпки, но не можем да контролираме съвета. И много често нещата се решават е, в комисията и в съвета. Не бихме искали, освен това, да се гледа на нас като на дипломатически организация или дипломатически клуб е, не би трябвало да ни контролират нас тук в парламента. Ние е, имаме определени задължения съгласно договора за функционирането на Европейския съюз, но Същевременно и съгласно конвенцията, съгласно договора за Европейския съюз, е, сме поели ангажимента да се борим срещу престъпността, срещу корупцията. Това, което се случва в отделните страни, просто е, и в Европейския съюз, е тревожно и е, не бива да се толерира. Би трябвало да се упражнява един и същи натиск върху всички и да използваме всички налични инструменти. Най-вече да спрем да се колебаем, да не се бавим. Да, е, русата госпожа е, в дъното на залата. Аз казвам Риса Силжано от организацията Декармонт. Томас Хамерберг коментира много сериозни проблеми. И към тези проблеми трябва да добавим и проблема с, с крайната бедност. Защото а, тя е израз на а, нарушение на а, правата на човек. Например, Агенцията за основните права трябва е, абсолютно да се произнесе или да запише дейност за предотвратяване на крайната бедност като част от е, е, дейностите, с които се занимава тя, защото всичко свързано с културата, с образованието, с правосъдието, с оглеждането на децата. Всичко това са елементи, които трябва да бъдат отчитани при дейността на подобни организации. Второ, социалната дискриминация. Хората, които са в крайна бедност, също са обект на дискриминация. А по член 21 от хартата следва да признаем тази дискриминация за абсолютно недопустима. Искам също така да кажа, че се присъединявам към бележките на Никола Бегер. В края на краищата Европейския съюз има ангажименти за борба срещу бедността и трябва да застане срещу всич... за... за всички дейности за осигуряване на основните права de l'homme, mais aussi à la charte sociale européenne révisée et son... Европейския съюз е подписал Конвенцията за човешките права, но е подписал също и Конвенцията и ние трябва да отчитаме е, взаимодействията между двете. Първо давам думата на господин а, е, Пол Немец, след това на господин Хамерберг, но вие казвате, че не искате да се изкажете добре. Тогава госпожа Лунгрен. Господин Немец, заповядайте. Thank you very much. Um, let me just... Благодаря ви. Бих искал да подчертая, че комисията много сериозно се отнася към задължението си да бъде пазител на договора и на хартата. Това задължение означава, че когато сме пред съда, когато сезираме съда, трябва да сме е, относително сигурни, че ще спечелим делото. Не можем да си позволяваме да е, губим. Днес чух много полемични изказвания, но приматът на правото на закона означава, че трябва съвсем сериозно да се отнасяме и към компетенциите, към правомощията. Гражданите също би трябвало да знаят, че трябва да се придържат към определени права, които е, имат, а в някои случаи нямат е, права. Що се отнася до трансфера на лица, е, ресорният комисар се свърза с въпросните държави и техните администрации и в някои случаи наистина се постигна добър резултат. Започна се с разследвания по случаите в Полша и да, господин Хамерберг е прав, но ние в комисията предприехме определени стъпки и така стриктно погледнато, в крайна сметка нещата не се отнасят точно до правомощията на комисията, но независимо от всичко, тъй като става дума за много сериозни съмнения, ние направихме каквото можехме. Нека да се спра и на другите теми, засегнати от господин Хамерберг. Можехме, естествено, и двамата да говорим по тези точки. И по всяка от точките, е, засегнати от господин Хамърберг, да каже какво е направила комисията. Да кажем по отношение на ромите, ние сме предприели много и наистина сериозни мерки. Комисията започна с разработването на един план за обучение, за образование, недискриминация, социални помощи, всичко направено по отношение на а, ромите е доказателство за това, че понякога и най-добрите мерки не, а, не са в състояние бързо да и ефективно да решат проблема, но ние сме започнали при всички положения да действаме. И Имаме и агенция, Европейска агенция, която се занимава именно с подобни въпроси, свързани с правата на човека, с достоинството на човека, включително и социалните измерения. Имам предвид агенцията за условията на живот. Не би било възможно да се изпълняват, така да се каже, двойни мандати, тъй като агенциите се ползват с правото на независимост. Ние тук в комисията би трябвало да поемем ангажимента да няма дублиране на функциите в е, европейските органи, изпълнителни агенции и така нататък. Задължени сме не само да следим за правата на човека, задължени сме да следим и за това да няма разточителство, да няма разхищение на средства. Сътрудничеството между Съвета на Европа, на Съда, на Комисията на Европейския съвет да има сътрудничество между председателя на е, Съда на Европейския съюз, между е, е, ръководните органи на съвета на Европа, между националните върховни съдилища и конституционни съдилища търсим естествено едно тясно сътрудничество, търсим и възможност в рамките на подобни контакти да избегнем дублиране, да избегнем е, недоразумения. Естествено, че процедурите, производствата по предаване на е, осъдени или на разследвани лица са много сложни. Винаги може да се случи нещо непредвидено. Стараем се при всички положения да насърчаваме диалога между съдебните органи точно по тази причина. Що се отнася до изпълнителните органи, до административните органи, това вече е следващото равнище, се опитваме да създаваме същият е, климат на едно добро сътрудничество на работа в мрежа, така че е, гражданите, когато се обръщат е, по различни въпроси към администрацията или към изпълнителните органи на национално и местно равнище, да не биват отпращани, да не биват разигравани, да да се обслужват така както трябва, съгласно текстовете в законите, европейски и национални. Имам предвид критичните бележки, които чух днес, естествено, когато става дума за правата на човека и за правото, за законодателството, трябва да се отнасяме много сериозно към тези критични бележки. В никакъв случай не бива да се допуска нарушаване на правата на човека. Това би подкопало не само човешкото достоинство, но и правовия ред в европейските държави членки. Комисията уверявам всички представители на неправителствените организации, не само на Съвета на Европа е, и на другите представени тук организации, е готова да е, си сътрудничи много тясно с вас и тъй като носим обща отговорност, трябва на всяка цена да е, работим заедно. Давам директно думата на господин Хамарбер за неговата реакция. Благодаря. Е, значи ми намекнахте да не говоря много бързо, доколкото разбрах. Първо, за бедността. Действително, бедността е много сериозен проблем на човешките права и сега економическата криза има катастрофален ефект върху най-уязвимите слоеви на нашето общество. Затова трябва и да направим и по-конкретен, по-задълбочен анализ за това какви са възможните мерки за защита на възрастни хора, хора с увреждания семейства, примерно семейства само с един родител, да ги запазим от мерките на економии, които в момента се провеждат в Европа. Действително е много голям проблем и много се радвам, че тук имаме и представител, комисар по правата на човека от Ирландската комисия по правата на човека, защото там също а, има много сериозни проблеми. За ЦРУ и за отговорността действително не сме направили достатъчно. Трябва да продължим да оказваме натиск. Освен това, трябва да признаеме, че аргумента против това да има повече откритост е, е идеята за поверителност на информацията, защото става дума за разузнавателни институции. Но в края на краищата подобен вид поверителност не може да бъде претекст за скриване на сериозни случаи на нарушаване на човешките права. Така че, когато има достатъчно ясни доказателства, за измъчвания, трябва да искаме е, това да става ясно и съответно да има възместие. За координацията между съвета на Европа и съда и европейските институции. Мисля, че потенциала от е, присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за основните права и съответно попадането му под юрисдикцията на Съда за човешките права е огромен и не бива да го изпускаме. той е и символичен, и е, практически, защото така ще се преодоляват някои от проблемите, които коментираме тук. Включително и проблема за това да не се развиваме в две скорости но краткосрочно в момента се свежда до а, конкретни действия на двете страни, т.е. да видим какво прави всяка от страните. А, защото в определени доста важни моменти е имало неуспехи. Но е изключително важно да има дискусия. Що се отнася до конвенцията и, основните, и хартата за основните права, така е, хартата е по-млада, с около 50 на години. И за това в нея има елементи, които преди толкова години просто не са съществували като проблематични. Но съдът има е, възможността на базата на принципите на конвенцията да приложи едно по-широко интерпретиране на тези принципи за днешния ден. Разбира се, тук ще има оратори от съдебната, от юридическите среди, които са много по-компетентни по тази тема. Има решение на съда в Страсбург, миналата седмица даже едно, от пожалба от Австрия за правото на брак на двойка от един и същи пол и е, разпоредбите на хартата бе използвано като основание за заключението на съда. Така че неща, е, се случват са неща и ето това е именно взаимната полза от е, съществуването на двата режима. Благодаря на, за добрите думи на Сара Латфорд. Действително, такова трябва да бъде нашето отношение. Не следва да има не зона в Европа, която да а, е поставена в изключение на, на, от общия режим на спазване на човешките права. Благодаря, господин Хамерберг. Сега се обръщам към господин Бегер. Моля, възможно най-кратко изказване. Благодаря, благодаря. Действително, когато се появи хартата, имахме огромни надежди. Много се дразнахме от член 51 и много се разочаровахме от действията на страните членки. Просто се чувствахме безпомощни. А въпроса за ЦРУ и предаването на заподозряни. Ние имаме достатъчно доказателствени данни, когато трябваше да се приемат хора от е, Гван... Гуантанамо, видяхме, че европейските страни се мобилизираха. Комисията действително свърши работа, е, но каква? Написа няколко писма. От там нататък нищо не се направи. Защо член 7 не можеше да бъде приложен? Говори се за забрана на изтезания, а, а е имало изтезания на територията на Европа и реакцията не беше е, адекватна. За закона за свободата на медиите в Унгария. Това е отличен пример за, за как се случват нещата докладчикът на ООН за свободата на пресата беше напълно наясно с проблема и представителя на комисията ни каза много съжаляваме, нищо не може да направим, защото нямаме правни основания. Но това не следва да се случва от тук нататък. Не може да има област, която да е извинена от това да се прилагат човешките права. Не може да има пропуски в системата. Сара също коментира и много ви благодаря за този е, коментар. Вие толкова много се борите за човешките права. И ако мога да отправя апел към всички британски де, депутати, моля ви се, упражнете натиск над вашето правителство – Вашето правителство абсолютно се стреми да разгради всичко постигнато по отношение на човешките права. Те не са единствените, които се опитват да го правят, но те са най-компетентните. Така че направете нещо по въпроса. So it's the reform of the court, it's the accession to the, to the convention, it's the... Така че присъединяването към конвенцията е те атакуват това, атакуват и ред други е, теми и то не само в Страсбург и в ООН. Те просто имат за цел да разрушат постигане, постигнато. Много ви моля, направете нещо, за да се реши този проблем. Благодаря. Следващият оратор, това е Керстин Лунгрен. За нас е изключително важно като парламентаристи в е, съвета на Европа и в Европейския съюз и в националните парламенти да настояваме е, за присъединяване към конвенцията, Европейската конвенция за човешки права. Защото именно по този начин в Европа ще се създаде пространство, защитаващо човешките права. И се надявам това да стане в близкото бъдеще, а не в по-далечно но всичко това зависи от нас. Също така е важно да се присъединим и към други конвенции. Говорим за период от 50 години. Много нови конвенции и протоколи бяха създадени. И те могат да представляват обща нормативна база за Европейския съюз и за съвета на Европа. Надявам се че ще се върви именно в тази посока. Сътрудничеството между нашите парламенти, разбира се, в законодателния процес е изключително важно, особено в регулаторната му част. Ние можем да си сътрудничим по-системно и да направим така, че да не се създават нови пропуски, и да не се създава състезание между различните правни режими, защото това не е добре нито за защитата на човешките права, нито за данокоплатците. А също така се надявам, че ще можем да се сътрудничим и при е, процеса на мониторинг, на контрол. Защото в съвета на Европа сме свършили по, тази, по този въпрос много неща и можем много да ви помогнем в това отношение. И ако вие се присъедините към тези конвенции, също можем да вървим в посока на създаване на паневропейско пространство за защита на човешките права. Но това зависи от нас, да искаме от правителствата, да искаме от комисарите да настъпва промяна. Благодаря на госпожа Лунгрен и благодаря на всички оратори за изказванията. Сега ви моля да дадете възможност тук при нас да се присъединят ораторите от втората част. Благодаря ви отново за присъствието ви тук и за изказванията. We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 invite uh, our panelists for the, for the second session to take the floor. We will have to... Моля ораторите от втория кръг да заповядат. За съжаление не мога да ви дам почивка, просто нямаме време. Е, трябва да продължим. Господин е, Егиос Левиц, е, моля, съдия в Съда на Европейския съюз, да заповяда. Много моля, който иска да дискутира, да направи това извън залата. I'm pleased to welcome Mr. Uh, Eagles Levitt. Добре дошъл на господин Егилс Левит, съдия в Съда на Европейският съюз. Той ще е първият оратор от втория ни е, сесия. Заповядайте, господин Левиц. Моля, колеги, заемете местата си. Благодаря. I thank you for the opportunity to speak uh, before uh, this committee. Благодаря ви. Благодаря ви за отправената към мен покана да участвам в днешното изслушване. Една оговорка, преди да започна, ще изложа личното си становище. Няма да говоря от името на съда. Ще кажа няколко думи за ролята на хартата в рамките на Европейската система за защита на основните права. Ще говоря за приложното поле на хартата, което вече бе упоменато от господин Немец и от други колеги. Първият въпрос, е свързан с основателността на хартата, е приложното и поле. Ограниченията върху приложното поле, които са залегнали в член 51 от хартата. Може да не обърнем внимание на това, че по отношение на целите на хартата и е приложното и поле съществува известно противоречие. Целите излизат извън приложното и поле. В хартата са закрепени редица основни права, които не са истински приложими, тъй като приложното и поле е доста по-тясно. Причината за това е, че законодателят е искал да покаже на европейския гражданин пълния набор от основни права, с които разполага. Това не е единствения документ, в който са закрепени основни права. Съгласно договора, само една малка част от тези основни права могат да бъдат изпълнени по силата на хартата. Това са само тези права, които спадат към компетенциите на Съюза. В член 51 се урежда ограничение върху приложното поле на хартата. Но този член е доста сложен. Той не допринася за цялостното разбиране на хартата. Казано накратко, хартата не е приложима към всички хипотези, към които са относими основните права на ниво Европейски съюз. В Европейския съюз защитата на основните права е гарантирана на национално ниво по силата на конституционните системи на държавите членки и на ниво Европейски съюз по силата на хартата. Хартата е приложима към всички европейски институции и органи, най-вече към законодателната дейност на парламента, към работата на съвета и комисията. Работата на тези три институции трябва да е в пълно съзвучие с хартата. Хартата е приложима и към външните действия на Европейския съюз. Тя е приложима към държавите членки единствено в случаите, когато те прилагат правото на Европейския съюз. Европейският съюз и неговите институции много ясно са обвързани от хартата приложното поле на хартата спрямо държавите членки е много по-малко видимо, поне много по-малко видимо за общността. То понякога не е много видимо и за практикуващите юристи в държавите членки. Хартата не е приложима към унези хипотези, по които Европейският съюз не разполага с правомощия. Тя не разширява правомощията на Европейския съюз. Основните права продължават да се гарантират в тези случаи на ниво конституции на държавите членки. Държавите членки разполагат с правомощия в това отношение, които са закрепени и на ниво съдилища. В момента, например, разглеждаме едно дело, според нашето становище е на лице явно нарушение на основните права, така както са залегнали в националната конституция. Не мога обаче да кажа нищо по въпроса, тъй като нашият съд не разполага с правомощия за тълкуване на националните законодателства. Ясно е, че е на лице нарушение на основните права, но ръцете на съда са вързани поради член 51. Всички държави и членки са поели ангажименти по Европейската конвенция за правата на човека, независимо от задълженията вменени им от европейското законодателство. Ето защо след като са изчерпани всички средства за правна защита на национално равнище, европейските граждани могат да сезират Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Плурализмът на системите за защита на основните права подчертава необходимостта от ясно различаване между приложеното поле, обхвата на отделните системи. Само така може да се избегне конфликт на юрисдикции, например между националните съдилища и Европейския съд по правата на човека, както и между националните съдилища и Съда на Европейския съюз. Във връзка с това трябва да спомена, че целта на хартата е не да се хармонизират системите на държавите членки за защита на основните права. С други думи, Хартата не постановява минимални стандарти, които да са приложими към всички държави членки. Тя не е изготвена с оглед на създаването на такива минимални стандарти, по-скоро е продиктувана от необходимостта да се прилагат разпоредбите за правата на човека и основните права. Правото на Европейския съюз не може да се тълкува в съзвучие с националните законодателства. Ако правим това, то ще процесът ще завърши с 27 различни системи за защита на основните права и с разнородни тълкувания на правото на Европейския съюз. За да се спазва правото на Европейския съюз на ниво държави членки, според съда е много важно с оглед спазването на хартата националните мерки, предприемани от държавите членки, да са в изпълнение на законодателство на Европейския съюз. Следователно, хартата не цели да се припокрива с разпоредбите на националните конституции нито пък да дублира общата система за защита на правата на човека, както е залегнала в конвенцията. С други думи, хартата допълва, но не заменя националните конституции, нито пък системата за защита на правата на човека по конвенцията. Как се прилага хартата от съда? Съдът още преди е, години излезе с няколко е, решения, около 55-60 решения по отношение на хартата. Там става дума за много голям набор от правни случаи, социална политика, свободно предвижване, е, гражданство в Съюза, има много проблеми, които всъщност се решават от съдебната практика. И е, това е основна задача на съда, която проистича и от националните е, законодателни режими за основните права, така и както и от националните, така и от международните, е, международната нормативна уредба. Съдът сега в ред случаи се изправя пред въпроса за това как хартата се прилага на практика с хоризонтален ефект. Тоест, как едно частно лице може да се позове на хартата в иск срещу друго частно лице. Има вече и решение на съда в този смисъл. Ако е, имам ли още няколко минути, за да мога да обясня? Три минути ми давате. Добре, благодаря. Значи, по отношение на хартата. Ще се опитам за три минути да ви давам, дам няколко примера за, за дачите на съда а, да разграничи между правата и принципите от друга страна. Това разграничение се въвежда от първи, първа линея на член 51, първо изречение. Но там не се казва ясно дали става дума за права или за принципи. И е, член 52 във връзка с член 51 алинея 1 постановява субективни, че субективните личните права трябва да бъдат спазвани – а принципите трябва да бъдат прилагани. Много тънка, но много важна разлика. Значи спазвани и прилагани. Of the court, as well as, uh, uh as of the member states. Конституционните uh, uh, системи в страните членки прилагат принципите. И Принципите обаче не дават право на директни искове или положително действие от институциите или властите на страните членки. В 52 член в 5 алинея се казва, че принципите могат да бъдат прилагани от е, агенции и институции на Европейския съюз при прилагането на е, европейското законодателство и че принципите са а, юридически признаваеми. Тоест, валидни единствено спрямо интерпретирането на а, съответното законодателство. И това, тази разлика между права и принципи трябва да намали разликата между законодателните режими в страните членки. Това е общия им знаменател – като в началото тази практика бе всъщност е, компромисния вариант за предоставяне на разпоредби и за субективни права, и за обективни права. някои е, страни, членки на конвенцията, е, оспорваха е, основателността на това разделение. Защото има различни политически аргументи и различни режими на прилагане на субективни и обективни права, особено социалните права. Но в хартата не се казва дали определени е, норми предпоставят принципи или права. Като това разграничение се прави чрез съдебната практика на е, Съда за човешките права. На Европейския съд, извинявайте. И не е никак лесно да се направи това разграничение – съдът, примерно, е много затруднен, когато трябва да определи какви стандарти да се прилагат при анализа на това разграничение. Член 35 постановява, че отделни лица не могат да се позовават на лични права спрямо текста на конвенцията. И това означава, че тези права са валидни само в известни ограничени случаи. Мисля, че ще приключа до тук, пък ако някой иска конкретни обяснения, можем да го направим двустранно. Благодаря, господин Левиц. Смятам, че действително можете да е, поясните тези неща в дебата. Сега давам думата на съдия Франсуас Туркен, заместник председател на Европейския съд по правата на човек. Благодаря, благодаря за поканата. Ние тук продължаваме диалога, който започнахме в Страсбург между Комисията и Европейския съд за призадата на човек. Защото по отношение на правата на човека и свободите ние имаме общи интереси. Хартата за основните права е инструмент, който е изключително важен в двоен план – първо, символично харатата показва, че Съюза има воля да се основе на законността и на признаването на основните права. А в чисто практически план хартата ангажира Съюза да работи, така както казва и парламента, за уважаване, защита, разравиване и изпълняване на основните права на човек. И именно когато се слага акцента именно на тези задължения на съвета, на Съюза, извинете, тогава може да се получи едно сливане и на гражданските права с политическите, економически, социални и културни права, което е основен предмет на хартата. В такъв смисъл Съюзът има и задължение, и то постоянно задължение, да прилага а, тези принципи и да упражнява всички усилия, които а, се очакват от него. Разбира се, в рамките на правомощията му, които му се предоставят от хартата и от член 51, за който дискутирахме тук от що. Що се отнася до изграждането на Европа на защитата на правата на човека? Каква е ситуацията? Аз ще коментирам само е, три аспекта в така времето. Първо, съществуването на съвместното съществуване на хартата и на Европейската конвенция. Те се допълват взаимно. И това е много важно да се разбере. Те съществуват е, съвместно, едновременно. Има някои от нас, които имат възможността да са следили в реално време развитието на хартата и, да, и са наясно как тя бе изградена спрямо е, интересите на политическите сили за момента. Действително, времето беше изключително. И когато 90-та, 2000-та година се създаваше хартата, действително имаше известни страхове от чисто юридическа гледна точка да няма преповтаряне на правата по конвенцията, така както са застъпени в хартата по отношение особено на гражданските и политическите права. Но правата, които се съдържат в хартата, разбира се, се смятат за закономерни права и те проистичат от Европейската конвенция за правата на човека. Но тези, които изготвяха хартата, действително имаха сериозни затруднения – да направят е, разграничения и да формулират строго е, ограничени права за 15-те страни членки в този момент. Но, ако, ако не съществуваше конвенцията, ако не съществуваше съдебната практика, тези права, записани в хартата, просто нямаше да, нямаше да съществуват и те. И а, те, разбира се, тъй като са разработени по-късно, бяха подложени на допълнително разработка, бяха опростени, бяха усъвременени защото е, в края на краищата те не са предназначени само за специалистите по право, а са предназначени да бъдат разбирани от всички граждани. Тоест, целта беше да бъдат опростени, да няма всички изброявания. Примерно член 5 и 6 има едни огромни списъци. По-скоро се визираше само основни права на личен живот и така нататък. Така че в хартата се съдържа идеята, че правата се базират на по-широките принципи на конвенцията и не ограничават разпоредбите на конвенцията. Примерно в член 14 Примерно правото за образование, за достъп до професионално образование, възможността да има безплатно образование, когато то е задължително. Това са права, които проистичат от съдебната практика на Съда на Европейския съюз. А в хартата съществуват и права, които не са, не са формулирани в конвенцията, но проистичат също от съдебната практика. В края на кращата конвенцията не е единственият, където се съдържат подобни права. Те се развиват с времето. Става дума за свобода на медиите, например, за плурализъм, за защита на личните данни за правото на екстрадиране в е, страна, където е, евентуално личността може да бъде подложена на турмоз или застрашена. А във всички случаи е, в хартата се съдържат права, които могат да бъдат по-широко тълкувани от конвенцията, но в никакъв случай не следва да се тълкуват по-ограничително, отколкото правата в конвенцията. Много е важно, тук се коментира, е, да се знае, че в много съдебни решения в момента, в който съществува възможност да се тълкуват по-ограничително тези права, съда се намесва в е, посока на това те да бъдат тълкувани по-широко. Тоест да се налага по-благоприятен е, юридически режим. И когато има възможност в хартата да се развият по-широко, да се стигне до по-далече в предоставянето на права, това се прави, това е своего рода е, стимул, стимулация за разширяване на полето. Но абсолютно не е възможно и не следва да бъде възможно да се предоставя една защита, която да е по-ограничителна спрямо правата, предвидени в Европейската конвенция. Е, член 52, алинея 3, именно формулира това, че в момента, в който правата в хартата отговарят на правата, гарантирани от конвенцията, тяхното приложение е еднакво. Тоест, техният обсек е еднакъв. Не мога да цитирам на Исус текста, но това е смисъла. Това са едни отлични текстове, които показват как са свързани и харта, така, колко последователен е текста на хартата и на конвенцията, също и протоколите, а и как се отчита и съдебната практика. Тоест, тези, които изготвяха хартата, търсиха една а, приемственост между хартата и конвенцията. А, съдът на Европейската общност и е, съда по правата на човека ние имаме редовно срещи и е, често търсиме така най-добрите решения съвместно. председателят на нашия съд, който в момента е председател на Европейския съд за правата на човека, излезе с един документ, къде се подчертава именно, че е, двата текста трябва да бъдат е, съвместими. Член 52, е, е, алинея 3, интерпретира е, коментира, че може да има, че е добре в определени случаи да се търси паралелна интерпретация на двата е, законови режима. В такъв смисъл и съдебната практика има подобни е, решения. Не знам дали колегата тук споделя моят, моето мнение, но има няколко съдебни решения, които показват именно това. Има решение от 5 октомври от 2010 година за сътрудничество по граждански дела. Е, става дума за родителски права на двойка, която не е изключила брак. И по силата на член 53 алинея 3 се решава, че е, тази норма отговаря на конвенцията и се решава въпроса в е, съответствие с общата разпоредба на конвенцията. И подобни съдебни решения винаги внасят един нов следващ елемент в е, режима е, на спазване на човешките права. Е, има един друг, е, друго съдебно решение, свързано с опазване на личните данни. Отново се позовава съда на член 52 и 53 и казва, че е, никаква разпоредба от хартата не може да бъде тълкувана ограничаващо спрямо текста на Конвенцията за човешките права. Следващо решение на съда е срещу е, Германия от декември 2010 година за е, защита на права на юридически лица за осигуряване на достъп до съд, когато те нямат е, очевидни общи интереси в делото. Отново там се произнася съда, че не може да се ограничава решението спрямо по-общия текст, т.е. решението по силата на хартата не може да бъде ограничително спрямо общия текст на конвенцията. Подобно решение, подобно Становище изказва в прединационално решение и Европейския съд. Свързано е с иск от, срещу Гърция и Белгия на един гръцки гражданин, който смята, че ако бъде екстрадиран, ще има а, ще бъде третиран а, в, по начин, който ще е в негов ущърп. И по същия начин а, съдията постановява, че а, в хартата а, не може да се използват разпоредби, които да дават по-ограничена защита, отколкото се предвижда в е, Европейската конвенция. Тоест, отново двата текста съществуват в взаимно допълнение. това, този, това, този режим на взаимно съществуване като допълващи се текстове се улеснява и от присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция. То е напълно логично. По силата на Лисабонския договор Европейския съюз ще се, присъедини към, се присъединява към конвенцията – вече се дискутират определените текстове. Съществува политическа воля за присъединяване от Лисабон нататък тя съществува, но сега вече се обсъждат конкретните текстове и смятам, че в момента и тази политическа воля трябва да бъде актуализирана, за да може да се стигне в края на краищата до окончателното решение, което ще създаде в, на Европейския съюз един ново пространство за защита на човешките права. Извинете ме, че говорих всъщност по-дълго, отколкото ми беше предоставено време. Uh, Преминавам направо към следващия оратор, Господин Габриел Тогенбург, ръководител на научно-изследователска програма Агенция на Европейския съюз за основните права. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да бъда съвсем кратък. Ще започна с едно допълнение. Докладът на парламента за правата на човека е изключително важен. Всяка година трябва да се изготвя такъв доклад Имаме доклад на комисията относно прилагането на хартата, имаме парламентарния доклад на комисията по правата на човека. Имаме доклад на агенцията. Така че става дума за наистина за допълване и за обогатяване. Поети са задължения на държавите членки на основата на тези резолюции, на тези доклади, които се приемат тук в парламента. Става дума за това, че Европейският съюз трябва да предлага пълна защита на правата на човека. Затова ни е необходимо много тясно сътрудничество между Съвета на Европа и Европейския съюз. Господин Хамърберг говори за това. Естествено, че това е абсолютно необходимо, не бива да го поставяме под въпрос. И не бива да оставяте е, с впечатлението, че няма такава сътрудничество. Не, мога е, да го иллюстрирам с данните от е, последния ни доклад, който е, преди 2-3 дни бе публикуван, имам предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права. Представили сме на Европейския парламент е, невероятно много данни, анализи, които вие можете да използвате в работата си през 2011 година и началото на 2012. Имаме доста случаи на нарушаване на правата на човека в случаите, в които става дума за незаконно е, влезли на територията на Европейския съюз, тяхното е, медицинско е, третиране за лечението на хората, особено когато става дума за някакви душевни отклонения. Там има наистина редица случаи, за които съм информирал парламента. През юли бях тук за Начина по който ние извършваме проверка върху всичко това, което е предвидено в защита на малолетни лица в договора за, Лисаба, за Европейския съюз на границата на външната граница в Гърция имахме редица случаи на дискриминация на лица, е, при които има е, нарушаване на правата на човека и, при които е затруднен достъпът до правосъдие. Съгласно договора от Лисабон, е, се предвиждат много а, инструменти за осигуряване на този достъп до правосъдие. Нещата са се подобрили в последните две години, но все още има слабости. Много дълго продължават съдебните производства. Разходите по воденето на едно дело в съда са много високи. Най-вече разходите за адвокати, но също и съдебните разноски. През 2011 година събрахме е, много данни, представихме ги на Европейския парламент и при последния годишен доклад на агенцията ние призоваваме за е, възможностите за използване на законодателната процедура. Естествено, е, хората, които имат възможност да се възползват от тази процедура, са тези, които отговарят за съответния ресор, които разчитат също и на сигнали в това отношение от националните държави, от държавите членки. При всички положения би трябвало да се ръководим най-вече от тенденциите по отношение на основните права. Необходими са индикатори. Новата рамка за интегриране на ромите в Европейския съюз е много важна. Комисията призовава да се наблюдават процесите в рамките на проучването, което тече. Именно по отношение на правата на човека на, а, сред ромите в рамските общности. когато, да кажем, един класически орган за правата на човека се концентрира върху задълженията, ние като в агенцията се концентрираме в нашите изследвания върху правата. Правата на жените като много важна тема правата на хора с различна сексуална ориентация и правата на непълнолетните и малолетните. Благодаря за вниманието. Председателката давам думата на главния изпълнителен директор на Ирландската комисия по правата на човека. Благодаря. Ще се опитам да бъда максимално ефективен, както и оратора преди мен. Отново сме поканени тук пред вас комисия и искаме да оценим високо този факт благодарим. Пет неща имам да коментирам. Първо, институциите за, на национално ниво за човешки права. Второ, за европейските групи за човешки права, как те взаимодействат. Трето, за важността на хартата, колко важна е тя за работата на европейските институции за правата на човека. Трето, приоритети и и, и резултати. На национално ниво се изготвят и прегледи, и политики, е, намеса на правно ниво. Тоест, е, тези органи работят все по-активно. Те са създадени по силата на националното законодателство с пределно широк мандат, но се очаква да бъдат и независими от е, правителството. Т.е. една трета точка в взаимоотношенията между е, правителството и гражданското общество. Не са точно гражданско общество, не са точно и е, органи на правителството. 36 такива институции има в страни членки на съвета на Европа и 25 от тях напълно се съобразяват с тези принципи. Е, и в, има, да речеме, режим на национален омбудсман или орган за равнопоставеност. Европейските институции за човешки права имат различен мандат, но всички се съобразяват с основния принцип да имат възможност да се произнасят върху законодателни пред... предложения. Това е тяхната първа роля. И е, Европейската група от е, органи за човешки права, това е регионална групировка. Ние си сътрудничим с е, ООН, с съвета на Европа, сега все по-често и с Европейския съюз и неговите институции. Какво правиме, например? Разгледахме подробности политиката за иммиграция, за хомосексуал, хора с хомосексуална ориентация, за условията в, жи... в затвора за полицейски турмоз, злопот... трафик с хора и така нататък. В момента обаче ако трябва да говорим сега за е, значението на хартата, за момента мисля, че страните членки все още не разбират нейното значение и е, то е ограничено. Освен това, е, може би тъй като правата, които се покриват от хартата, са покрити от е, националното законодателство, може би това е причината, по която тя не е издигната в много високото за страните. Но, например, е, Хартата дава много права, примерно за работа, за условията в затворите или за злоупотреба с деца. също интерпретирането, тълкуването на хартата все още не е цялостно. Примерно има съдебния случай Замбрано за иммиграция. Мисля, че той е много важен и с времето националните институции за човешки права ще осъзнаят колко важна е хартата. По отношение на препоръките е най-важното е, че трябва да има повече споделяне на информация с европейските индустри... Е, институции. Второ, трябва да се разширява осведомеността за съществуването на хартата и взаимоотношението и с Европейската конвенция за човешките права. Трябва да има техническа помощ също така трябва да Европейският парламент трябва да работи за пропагандирането на хартата сред националните институции за защита на човешките права. Имаме и други препоръки, няма да говоря в момента. Мисля, че тези четирте са най-важни. А що се отнася до приоритетите, в следващия период се надяваме да работим все по-задълбочено с Европейския съюз, евентуално и като наблюдатели по време на преговорите за присъединяване към е, Европейската конвенция за човешките права, за да можем да дадем и становищата на националните е, институции за защита на човешките права. Също се надяваме да сме включени в процеса на наблюдение на Конвенцията за защита на правата на хората с увреждания. Също ние е, повдигнахме този въпрос и преди това да можем да участваме в е, законодателния преглед и в достатъчно ранен етап, за да се застъпваме за покриването на човешките права. И накрая да можем да даваме мнение след а, присъединяването на Европейския съюз към конвенциите, да даваме мнение за определените, а, за изпълнението на определени съдебни решения. Председателката, благодаря. Оценявам високо желанието ви да се вместите във времето. Сега давам думата на госпожа Джудит Сандерлан, старши изследовател в Human Rights Watch за Западна Европа. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да съм днес тук сред вас. Опасявам се, че отново ще поема в посоката на полемичните аргументи така както бе направено и в първата част на разискванията. Както знаем, с влизането в сила на договора от Лисабон и на хартата на основните права, както и с създаването на длъжността на комисар по правата на човека в Европейската комисия, се създаде атмосфера на оптимизъм. Бяхме оптимистични и когато комисар Рединг заяви, че ще проявява нулева търпимост към държави, които не спазват основните права. За съжаление, вече нямаме толкова големи поводи за такъв оптимизъм. В първото си съобщение за прилагането на картата комисията се въздържа от отправянето на критика към държавите членки, по-скоро наблегна върху ограниченията по отношение на хартата. Комисар Рединг заяви, че хартата е по-скоро компас действията на Европейската комисия по отношение на политиката и законодателството на Франция по отношение на ромски, ромското младсинство от източна Европа бе доказателство за това, че комисията не е много активна. В Франция бе предприета много мащабна кампания за принудителното извеждане на ромите от страната към Румъния и към България. Тогава Министерството на вътрешните работи изпрати циркуляр до пресата, в което бе заявено, че ще се предприемат систематични действия за разформироването на незаконни поселения, най-вече на роми, и ще се предприемат мерки за тяхното незабавно експулсиране. Нека посоча, че този процес на незаконно експулсиране на роми от Франция не започна едва през 2010 година. Още през 2008 година бяха предприяти такива действия. Комисията бе официално сезирана с жалба, но не бе направено нищо по тази жалба. Много обезпокояващи бяха и действията, които предприе Франция през 2010 година. Този път комисията обаче бе по-активна заяви спрямо Франция, че ще образува производство за установяване на нарушения на договорите, постави въпроса за това дали законодателството на Франция е в съответствие с директивата за свободно движение. Франция пое ангажимент да започне работа по законопроект за въвеждането на тази директива в националното законодателство. Той бе прият през юни тази година. Въпреки многото недостатъци на законодателството, въпреки продължаващата дискриминация спрямо ромите от страна на френските власти, Европейската комисия на 25 август тази година излезе със съобщение, в което заяви, че е удовлетворена от мерките на Франция. Human Rights Watch представи се обърна, извинете, към комисията с въпрос дали е извършен задълбочен анализ на френското законодателство, дали има нещо повече от въпросното съобщение за пресата. Бе ни казано, че не е имало такъв анализ. В записките си за днешното ми изложение съм включила много подробности за с френското законодателство в тази област, но тъй като времето ми е ограничено, няма да се спирам върху подробностите. Ще спомена само, че сме дълбоко загрижени във връзка с някои разпоредби, които са насочени към улесняването на принудителното извеждане на роми от страната. Това е съпроводено от политически изявления на високо ниво, изявления отнасящи се до членове на ромското младсинство, български и румънски граждани и до положението в техните поселения. Явно е, че законът бе насочен още от самото начало срещу ромски, ромското младсинство от други държави. Настояваме за това да се извършват индивидуални оценки на отделните случаи преди да се пристъпи към принудително извеждане от страната. Действията на комисията в отговор на положението във Франция се дублираха и с действията и по отношение на Унгария и на Гърция. Реакцията на комисията на кризите в Унгария и Гърция също бе знак за нежеланието и да използва всички инструменти, с които разполага в областта на изпълнението. Според нас трябва да се действа по-бързо, за да може да се въздейства върху Унгария по отношение на много оспорвания медиен закон, който бе прият тази година, комисията заяви, че ще образува производство за установяване на нарушения спрямо Унгария. Но въпреки тази заплаха, основните проблеми си останаха. Проблеми като много значителни ограничения върху свободата на журналистите и постановяването на санкции от страна на правителствени структури в страната. Комисията, вместо да се обяви за отмяна на този закон, единствено заяви, че ще упражнява мониторинг върху неговото прилагане. Европейският съюз много категорично се противопостави на това изявление на комисията. Излезе със съответната резолюция. В Гърция възникна много тежка криза с мигрантските потоци и бежанците. Комисията образува производство срещу Гърция във връзка с системата и за предоставяне на обежище, както и във връзка с условията на задържане на търсещите обежище. Но, за съжаление, комисията не успява преки постоянните нарушения да направи същински анализ, съсредоточи се само върху техническите подробности. Това са само два примера за колебливостта на комисията, за нежеланието и да използва всички инструменти, с които разполага. Това много ярко контрастира с други области на европейското законодателство, като например законодателството за конкуренцията. Тук комисията неведнъж е изявявала готовност да образува производства за нарушение и да сезира Съда на Европейския съюз. Ако комисията заявява, че ще проявява нулева търпимост към нарушения на основните права, то това трябва да бъде последвано от конкретни действия, в това число и от производства за установяване на нарушения. Мониторинга върху прилагането на основните права трябва да е в сърцевината на действията на комисията в тази област. Комисията трябва да предприеме активни действия. По отношение на Франция, комисията можеше да отправи конкретни препоръки когато се приемаше законодателството във Франция, можеше да даде конкретни предложения за мерки по отношение на принудителното отвеждане на граждани от страната. Агенцията по основните права, вашата комисия и организации, отстояващи правата на човека, изразиха сериозна загриженост във връзка с това законодателство. Концентрирах се върху комисията, тъй като тя е пазителката на европейското право, на договорите, но съветът и парламентът също могат да изиграят своята роля. Съветът може да укрепи дейността на групата за граждански свободи и основни права, може да я подкрепи в извършването на анализ на положението на правата на човека в отделни държави. Има друга подобна група, която обсъжда политиката в областта на правата на човека по отношение на външните отношения на Съюза. Тази група разполага с широки правомощия за разглеждането на положението в различни държави, за обсъждането на случаи на нарушение на основните права там. Тя трябва да се превърне в инструмент за конкретен анализ на положението в отделни страни, в това число и в Европейския съюз. Парламентът играе водеща роля по отношение на оказването на натиск върху комисията в областта на правата на човека. Той трябва да засили действията си в тази област, така че реално да се прилага законодателството за правата на човека. Трябва да се обяви за групата за граждански свободи и основни права. Бих препоръчала на парламента също така да подкрепи създаването, въвеждането на институционализирана форма на годишен отчет за правата на човека в Европейския съюз. Трябва да се създаде такава структура, в която да участват всички държави членки, секретариатът на съвета, комисията и експерти и субекти на високо равнище от държавите членки. Такъв годишен форум вече съществува по отношение на аспекта, свързан с правата на човека в областта на външните действия на Европейския съюз. Би било добре да се въведе такава структура и на вътрешно равнище. Тя ще може да обсъжда положението в отделните държави. Благодаря. Uh, Благодаря на нашите експерти. Аз сега ще попитам първо членовете на комисията, кой желая да вземе думата. Ако никой не желае да е, се изкаже в момента, веднага ще предложа да преминем към третата част от нашето изслушване днес. Благодаря много на всички е, оратори. Благодаря им за това, че се отзоваха на поканата и споделиха е, своите мисли с нас. Аз сега ще помоля е, в президиума да седнат е, представителите, които сме поканили да говорят през третата част. Първо ще дам думата на господин Хастингс, е, който ще представи своите виждания по тази трета част.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 Господин Хестингс, е редовен гост на Комисията е, по граждански свободи и правата на човека. Нека сега да разгледа господин Хостингс от гледна точка на защитата на личните данни и на личната сфера е, приложението на хартата за основните права. Благодаря ви и благодаря на вашата комисия за това, че ме поканихте. Темата е изключително важна и би трябвало да отделим достатъчно време за оценка на прилагането на хартата за правата, за основните права и за това как можем да подобрим ситуацията в полза на гражданите. Две години изминаха след влизането в действие на Лисабонския договор. В рамките на ресора, за който отговарям, хартата наистина показва определени резултати, тъй като има задължителен характер – И тя наистина промени е, основните принципи, върху които се гради е, защитата на данните в е, Европейския съюз. Става дума за член 8, който всъщност съдържа именно правото на защита на данните. А на практика именно защитата на данните е част от е, първичното законодателство на Европейския съюз е, благодарение на хартата. Е, всеки има достъп до данните, събирани за него, отнасящи се до него, има правото да иска коригиране на определени неверни данни и както съдът е, в един е, казус, е, в едно дело срещу Германия, се произнесе в правомощията и в задълженията на една голяма част от органите влиза именно защитата на данните. Става дума за основен принцип, който е заложен в Лисабонския договор, но Лисабонският договор продължава тази идея основните моменти, свързани с защитата на данните, е, се съдържат е, е, и в други разпоредби, член 16, например, на Лисабонския договор, които представляват който включва този текст, основните моменти, върху които се гради защитата на данните. Тоест, нещата са уредени в 15, а и в 16 и в 16 правото на защита и задължението на защита на данните се разширява. Това показва огромното значение, което се отделя именно на защитата на данни. Ние живеем в едно общество и в едно време на интернет. Е, данните се разпространяват е, в е, глобалната мрежа, така че се налага едно ново формулиране, ново дефиниране на рамковите условия, съответните регламенти и разпоредби би трябвало да бъдат много по-ясни, много по-разбираеми и същевременно нивото на защита на данните трябва да бъде много по-високо, трябва да се подобри. В е, хартата нещата са конкретизирани. Комисията би могла да е, е, да работи по-ефективно, естествено съвместно с съответните контролни органи и отговорните е, компетентните органи в е, държавите членки. Така че е, Хартата промени в това отношение ситуацията в Европейския съюз и направи процеса много по-динамичен. Какво можем да кажем относно прилагането на хартата през последните две години. Дали тя показа конкретни практически резултати по отношение на защитата на данните? Да, мога да го иллюстрирам с а, а, съдебното решение през ноември 2010 по случая Шеке и ефективното прилагане на хартата се отрази и а, на решението взето през октомври, един месец преди това. В случая а, Чеке става дума за а, фермери, за земеделски стопани, които а, са подали иск във връзка с защитата на данните. Смятат, че е, е, са нарушени техните права в това отношение, че е, органи в Европейския съюз са публикували техните имена и по този начин са навлезли в личната им сфера Също време комисията смята, че това е било в интерес на общността, но законодателят е можел да провери и альтернативните възможности, които по-малко нарушават личната сфера и правата на гражданите по отношение на защита на личните данни това в крайна сметка реши съдът. Е, е, законодателят е, е трябвало да предвиди такива альтернативи, т.е. Не, не единствено комисията в този случай трябва да се подвежда, така да се каже, под отговорност, защото при е, е, мерките, свързани с защита на общностните интереси и е, когато те влизат в колизия с е, мерки за защита на е, е, данните, трябва да се търси е, пропорционалност, трябва да се търси съразмерност и е, така, адекватност. Е, при всички положения. Е, Става дума за е, е, пропорционалност, за съразмерност на, е, на, на мерките, които се взимат в резултат на един списък от възможности и точно това, в крайна сметка, бе една, предмет на една оценка, направена от съда, преди той да се произнесе. Ние смятаме, че след 11 септември в Европа се взеха много стрикни мерки по отношение на сигурността, което бе свързано и с предоставяне на лични данни, с прехвърляне на лични данни, и извън е, Европа, ние смятаме, че е, ефективността на целият този инструментариум, който засягаше личната сфера и личните данни на хората, трябваше да бъде е, анализиран на много по-щателно, много по- детайлно. Това е един много важен елемент на цялата структура – Комисията се отнася сериозно към тези случаи, опитва се да събира данни, достоверни данни, за да покаже необходимостта от прилагане и използване на определени инструменти. За съжаление, държавите членки не са особено кооперативни, когато става дума за предоставянето на данни е, Надявам се, че в бъдеще ще се предприемат съответните действия, за да се засили сътрудничеството. И така, решението на съда е, Шеке и оценката на хартата, направена е, един месец преди това, са пряко свързани с е, правата на гражданите в бъдеще. Имената на земеделските стопани няма да се съобщават, няма да се публикуват поименно именно няма да се предоставя информация за е, получателите на субсидии. Ще има експост е, е, оценка в близко бъдеще някои промени, които ще се предприемат в рамките на хартата, ще доведат до сериозно подобрение. Ние като защитници на личните данни и личната сфера на гражданите наистина много е, разчитаме на е, едно цялостно прилагане на отделните клаузи на хартата и, и смятаме, че тя е един полезен инструмент. Благодаря ви. Ще дам веднага думата на господин Пиер Бусон, директор на социалната платформа. Благодаря, тъй като вече стигаме до края на дискусиите. Бих искал да говоря с вас за това как можем да направим хартата по-ефективна и да обърнем внимание на тези, които наричаме така невидимите граждани. Нека да представя първо моята организация, социална платформа. Тя обединява 45 европейски организации за права в социалната област. Ние работим за прилагане на основните права. Аз ще говоря за четири основни момента от е, хартата. Първо, бедността и крайната бедност. Второ, хората с увреждания. Трето, дискриминацията. И четвърто, пречките от страна на страните членки при прилагането на хартата. Не е въпрос само да правим списък на проблемите. Въпрос е да помислим как Европейския съюз и парламента може да решава тези проблеми за предоставяне на, за прилагане на човешките права и за връзката между европейските политики и хартата. Защото трябва да се направи разлика между хартата и нейните цели и хартата като инструмент. Защото ние всички искаме да има приложение на основните права, но въпросът е дали те ще се изпълняват през хартата или през останалите политики на Европейския съюз. Да започна първо с темата за крайната бедност. Не искам да коментирам в подробности. Всички знаете последиците от економическата криза. 98 година 80 милиона живееха в бедност, а този цифра се увеличава непрекъснато. Това е реалността. Второ, понякога ние тук, които сме в Брюксел, а, и в страните членки можем да се позоваваме на историята, примерно гражданските движения в Штатите, Мартин Лутер Кинг като ръководит, ръководител на това движение, той е казал през 67 година, че ако трябва всичко да свърша отново, да започна отново, ще започна с е, борба срещу бедността. Защо? Защото когато веднъж влезеш в цикъла на бедността, ние винаги говорим за капана на бедността, но трябва да имаме предвид, че има и е, законов капан. Примерно в Белгия е, има такъв пример. Е, значи в момента, в който станеш много беден, примерно изгубваш си късата, е, къщата, изгубваш си правото на гражданство. Е, тогава не можеш да гласуваш, не можеш да имаш социални е, помощи. Тоест, е, губиш всички основни права, фигуриращи в харта. И втория пример, е, го има на вебсайта на парламента, е нещо, което се е случило в Дания. През 2010 година, в декември, е, полицията арестува всички бездомници, които не са дъчани по, така, с аргумента, че те са финансово не самостоятелни. Само, че ние имаме разпоредба за борба с дискриминация по национален признак. Е, обаче полицията не ги дискриминира, защото не са дъчани, а защото нямат економически средства. Тоест тези два примера ни показват, че социалното изключване е, засилва риска за дискриминация и губане на основните права. И управителният съвет на Агенцията за основни права предлага да се направи достъпа до, социал... до основни права предмет на едно специално е, изследване. Защото трябва да стане ясно, какво може да направи парламента и Европейския съюз по този въпрос? Има, разбира се, член 21, но има и член 9 от договора, където гласи, че Съюза трябва да отчита изискването за високо ниво на заетост, социална защита, борба с социалното изключване и така нататък. Стратегията Европа 2020 Три от целите са с социално преодолщаване за заетост, за образование и така нататък. Тоест, това са нещата, които парламента, комисията и съвета могат да използват, за да търсят възможности да изведат хората от бедност. И не става да, дума да си играем с отделните членове на хартата, а да търсим механизми, които да предоставят на хората в бедност техните основни права. И тук стигам до втората тема, темата за хората с увреждания. Член 26 от хартата гласи, че тези хора трябва да бъдат приобщени в обществото, но това не се случва. Какво може да направи парламент и Европейския съюз? Първо, може да изисквате от съвета да приеме хоризонтална директива по член 9 за директивата за услугите. Второ, да се подкрепи инициативата на Комисията за закона за хора с увреждания, който ще бъде предложен до година, а също и един много конкретен пример Европейската конвенция за правата на хората с увреждания. Защо? За да се върна до първата ми тема. Европейската конвенция, която е ратифицирана от Европейския съюз, не създава ново право за хората с увреждания, а предлага правни механизми, така че те да могат да упражняват същите права като останалите граждани. И тук е именно връзката с бедността, защото парламента и комисията и съвета могат да започнат работа по правни механизми, които да предоставят основни права на хората, изпаднали в бедност. Това е основен момент. И третата бариера или пречка е дискриминацията. Става дума за член 21 от харта за основни права. Там се третира този въпрос. И винаги се коментира, че основните права не са свързани само с законодателство или с образование. Просто трябва да се промени менталитета, менталитета на обществото. А трябва да се промени начина по който се възпитават и образоват а, е, хората. А, примерно в училище, когато а, е, има деца, които из, а, е, проявяват а, различна сексуална ориентация, те винаги са предмет, обект на турмоз. И ние трябва да мислим как може да се преодолеят подобни практики. Това е също вид дискриминация. А, също а, националността, начина на а, отношение към а, гражданите, примерно от трети страни. Ако си помислите, в древна Гърция а, чужденци са били а, всички, които не са а, жители на определен град. А, Робите в Штатите също не са били изчитани за хора. До 64-та година афроамериканците не са имали право да гласуват. До много късно жените в Европейския съюз не са имали право да гласуват. Кога ще направим стъпката а, гражданите на трети страни да имат право на основни права в Европейския съюз. Смятам, че трябва да направим така, че това да се случи изведнъж и да има права не само за европейските граждани. Също а, другата тема, по която исках да говоря, е, е противопоставянето на страните членки. Тук се засяга и темата за директното прилагане на хартата и е, ще дам пример с Белгия. Вие имате много опит с тази страна. Като става дума за бедност и за достъп до права, парламента, комисията, съвета са си свършили работата, хартата е прията, е публикувана, но ние искаме тези права да се упражняват ефективно. И когато една страна казва е да, ама за да имате общ... социални е, добавки, вие трябва да имате е, разрешително за пребиваване. И парламента, е, ако приеме резолюция, че Белгия не е права, когато има това изискване, може би тя ще се замисли, може би ще помисли как да направи по друг начин този режим. Тоест трябва да се търси законов режим, който да налага хартата над законодателството на съответните страни, за да могат те да я приложат. Втори пример в Белгия. Говорите за права на гражданите. Не знам дали сте слушали днес радиото. Става дума за граждани, които иммигранти, които искат убежище и е, съответните институции веднага, изведнъж казват, ами не, не можем да разгледаме делата, защото ние нямаме човешките ресурси, другата институция казва, ние нямаме финанси. Е, така че трябва. А те ги имат. Просто не може да се остава да се подмятат е, нещата така. Трябва да има сътрудничество между различните институции. Трябва да се намери начин европейските политики да бъдат в допълнение на разпоредбите на хартата. Освен това, агенцията в Дъблин и агенцията в Виена трябва да имат ясно разписани правомощия. А не е ли редно да има и един общ доклад между две, за двете агенции за това как да се прилагат механизми за борба с бедността, например? Uh, Благодаря на господин Босан. Ще дам думата на последния ни оратор Трейси Курт, старши служител по застъпничеството към инициативата за правосъдие на отворено общество. Благодаря, казвам се Трейси Гърт. Работя към инициативата за правосъдие на отворено общество. Нашата организация работи за реформи в областта на правата на човека. Радваме се, че отправихте към нас покана да споделим опита си от нашата работа и да дадем предложения за по-ефективното прилагане на хартата. В моята организация сме страни по дела, свързани с обществения интерес на всички нива на управлението. Днес ще ви дам пример за това как работим за защита на правата на ромите в областта на жилищното настаняване и образованието. Чехия е сезирала с един случай Съда по правата на човека във връзка с ромски деца, в друга страна, в Италия, се противопоставихме на противозаконното въдворяване на ромите. Каква е връзката на тези случаи с хартата за основните права, с основните принципи на толерантност, уважение и равнопоставеност? Тези два случая са показателни за тенденции с трансграничен елемент в Европейския съюз. Задълбочава се еврокризата, увеличава се ксенофобията, жертви на тези сили, на враждебното обществено мнение стават ромите в Европейския съюз. Във времена на несигурност, на колебания, призоваваме Европейския парламент да прояви още по-голяма решимост в застъпничеството си за най-уязвимите. В тези свои усилия парламентът не може просто да разчита на това, че вече е в сила хартата на основните права качеството си на застъпници много добре осъзнаваме, че обещанията, които са заложени в закона, са, трябва да бъдат подкрепени и от социални инструменти, че тези законодателни разпоредби са ограничени. Хартата изисква други форми на подкрепа, най-вече под формата на политически натиск така че на практика да се прилагат и изпълняват основните права. Днес ще използвам двата случая, които ви цитирах като пример. Чешката република. През 1999 година нашият изпълнителен директор сезира Съда по правата на човека от името на 18 деца в Чешката република. Според статистиките тогава римските, ромските деца е много по-вероятно да бъдат настанени в специални образователни институции. 27 пъти по-вероятно от други деца. В момента, в който те бъдат насочени към такива институции, те вече много трудно могат да излязат от там. Ограничената учебна програма не им дава възможности да се реализират на пазара на труда. Съдът по правата на човека постанови, че чешките власти са проявили дискриминационно поведение спрямо тези ромски деца, че са ограничили правото им на образование. Съдът разпореди, че Чешката република трябва да заплати обезщетение на ищците по делото. Призова Чешката република да сложи край на дискриминацията на основа на етническия происход и да даде на ромските деца възможност за правна защита. Днес идеята за приобщаващото образование е нещо като идея от приказките в Чешката република въпреки че правителството поне на хартия пое ангажимент да изпълни решението на Съда по правата на човека. Така, например, бе разработен национален план за приобщаващо образование, но изпълнението му бе спряно бяха приети и административни разпоредби за ограничаване на дискриминацията на основа на етническия происход. Въпреки това те не се изпълняват ефективно, не се предоставя достатъчна подкрепа на ромските деца, така че да постигнат успех в масовите училища не бяха публикувани и резултати по проведените проекти в рамките на националния план за приобщаващо образование. Добре е, че някои органи в Чешката република признават, че трябва бързо да се действа за постигането на промени. Всяка година, в която не се предприемат действия, много деца се лишават от бъдеще. През юни 2011 година Съветът на Европа, който наблюдава изпълнението на решенията на Съда на Европейските, Европейския съд по правата на човека, заяви, че не е постигнат достатъчен напредък. Европейският комитет по правата на детето, както и Комитетът за премахването на расовата дискриминация, призова за премахването на сегрегацията в образованието. Надяваме се, че този комитет ще упражни достатъчен натиск в посока към промени. Сега, за случая в Италия и <clears throat> законите за приемане на извънредни мерки за експулсиране на ромите. През 2008 година бяха приети тези закони за предприемане на извънредни мерки. Съгласно тези закони, властите в Неапол имаха право да предприемат извънредни мерки, насочени главно към ромите номади и други номадски общности. Съгласно тези разпоредби, властите имат право да принудително да изведат онези жители на такива поселения, които не са със средовен статут. Този закон бе насочен по-конкретно към ромите и към екстрадирането им от страната. Не ни бе предоставена информация относно процедурите, които да дават възможност на ромите за достъп до доказателствата събрани по време на производството. Въпреки, че проявихме загриженост, въпреки, че вашата комисия прояви загриженост, тези закони за извънредни мерки вече от 3 години и половина са в сила. През септември 2011 година комисар Хамерберг препоръча Италия да пренасочи фокуса от принудително отвеждане към опити за интегриране и недискриминация на ромската общност. Този призив е своевременен, наистина трябва да се постави нов акцент в политиката. Призоваваме комисията да сезира съда в Люксембург, тъй като явно Италия е нарушила европейското законодателство в три области за а, расовото равенство, за свободното движение на хора и още една директива. Това са два примера за нашата работа в Чешката република и в Италия. В основата на тези действия са права залегнали в хартата. Правото на образование, правото на недискриминация, правото на личен и семейен живот и правото на защита на личните данни. Вашата комисия може да се възползва от политическите си правомощия, така че хартата да се превърне в реалност. Имаме три молби. По отношение на Чешката република, бихме искали да отправите към Чешката република въпрос, парламентарен въпрос, във връзка с статистиката за броя на ромските деца в специални образователни институции и в масови училища. Бихме искали да запитате по какъв начин се разходват структурните фондове за целите на приобщаващото образование или какви са намеренията за ефективното разходване на средства по тези фондове. Трябва да се запита комисията да, как смята да проведе мониторинг върху разходването на средства по структурните фондове за приобщаващо образование в Чехия. По отношение на Италия се надяваме да подкрепите искането ни към Европейската комисия да образува производство за нарушение по отношение на Италия. Искаме да запитате и за следните три неща. За отмяната на закона относно номадските общности, за заличаването на личните данни на номадите, както и по отношение на задължението на италианските власти да предоставят альтернативно жилищно настаняване за хилядите роми, които бяха въдворени и изведени от селищата си по силата на законите за домадите. Ромската платформа може да си сътрудничи с други общности с други организации за подобряване на положението на ромите в Европа. По отношение на ромите, договорът от Лисабон все още в никакъв случай не се прилага. Uh, Благодаря ви. Е, госпожо Горд, е, ще дадем думата на госпожа Гомеш. Имам въпрос към господин Хастингс. Слушах ви много внимателно. Говорихте за значението на независимите национални органи, отговарящи за защита на данните във връзка с казуса с Чекер. В Португалия бе подписано едно двустранно споразумение за предоставяне на данни на пътници. Преди споразумението, подписано между САЩ и Европейския съюз. И има същевременно и орган за защита на данните, който изобщо не е бил консултиран преди подписването на споразумението. Има а, крещящи примери за нарушение на правата на хората по отношение на данните и личната им сфера. Е, така стоят нещата в Португалия. И ние, независимо от това от коя партия сме, имам предвид португалските депутати тук в Европейския парламент, се възпротивихме и господин Коелю, и аз, независимо от партийните различия, инак бяхме на едно мнение в този случай, но нищо не се случи, никой не се трогна. А Европейската комисия трябваше да започне незабавно действие. Със сигурност това не е единствения случай в Европа но а, той е наистина показателен. Господин Хастингс, това е единственият въпрос. Ами ще трябва, за съжаление, да ви разочаровам. Моята е, служба, службата, която ръководя, е разгледала естествено всички тези споразумения е, и е изготвила препоръки, съвети във връзка с защитата на личните данни и личната сфера. Парламентът е, много често използва тази информация и тези препоръки. Да, също и по отношение на данните на пътниците, да. Признавам, че съществуват е, все още проблеми. Съдът на Европейския съюз ни посочва определени нарушения, особено в случая с Германия. Имахме такива контакти с съда, но по отношение на Португалия мога да ви кажа, че комисията може да започне естествено производство по нарушаване на договора и да сезира съда. Но инак по отношение на ратификационните процеси и механизми, естествено съветът държи конците в ръцете си. Е, след влизането на Лисабонския договор в действие, естествено, нещата малко се промениха и ние започнахме да действаме и да се опитваме да решаваме подобни случаи. Най-малкото би трябвало да се обръщате към нас, за да не, госпожа Гомеш е, прекъсва оратора. Не става дума за е, за данни на пътниците, става дума за данни е, на осъдени лица, на разследвани лица на, в досъдебно производство. САЩ, казва господин Хендрикс, приключи бе особено активна страна при подписването на различни споразумения за обмен на данни. Така че всеки конкретен случай трябва да се разгледа подробно. Госпожа Бенова има думата сега, нашия докладчик. Да, ще изчакам ничко, докато сложите слушалките си, защото ще говоря народния си език. Благодаря много на всички е, участници. Правех си бележки. Събраха се повече от 10 страници. Да, е, съжалявам, че нямахме достатъчно време за да обсъдим всичко в подробности, но е, стана ясно, че има много случаи, които будят тревога. Ще се спра на въпроса, който повдигна госпожа Гомеш е, в първата част на нашето изслушване. Естествено, че ние би трябвало да е, се интересуваме не само от това, което става в рамките на Европейския съюз и държавите членки, но и извън Европейския съюз. Ще имам предвид е, това и естествено ще трябва да следим и за практическото изпълнение. И нека още веднъж да се спра на проблема с ромите. Имахме вече такова изслушване. аз самата съм от страна, в която има проблеми с ромското младсинство. И тези проблеми е, са свързани не само с самото младсинство, но и с е, населението сама по себе си. И настроенията в населението. А сега ще кажа и нещо положително във връзка с работата на Европейския парламент. Аз съм тук вече за втори мандат през последния месец. Се задава един и същи въпрос на комисията. Въпросът е свързан с ромите. Много по-често се задава този въпрос от всичко останало, което ни вълнува и което ни тревожи в момента. И наистина комисията трябва най-сетне сериозно да се заеме с този въпрос, защото да, има решения, има, да кажем, планове за действие, но въпросът е прилагат ли се те и какви са конкретните резултати на практика. Ситуацията по отношение на ромското мълчинство е, не се различава много е, от, е, независимо от това дали става дума за стари и нови държави членки. Макар, че понятието нови държави членки вече ми се струва малко странно, трябва да говорим просто за централноевропейски е, страни. Госпожа Рейдинг представи редица е, мерки, които са предвидени, но резултатите, за съжаление, все още не са на лице. Е, да, знае, че е, става въпрос за изпълнение от страна на правителствата, на компетентните органи, на национално, на местно равнище, но Целият този инструментариум, който е създаден от комисията, трябва естествено ефективно да се прилага. Така че ние ще продължим непрекъснато да поставяме въпроса за това какво е отношението към рамите, каква е ситуацията с ромското младсинство. За съжаление, констатирам едно непрекъснато влушаване. И въпросът за ромите е в крайна сметка ключов по отношение на основните права. И тук трябва най-сетне да си дадем сметка, че бедността е основната причина за проблемите. Крайна бедност в страните присъединили се през последните години, най-вече страните, които станаха пълноправни членове 2007 година. Ето тази крайна бедност е, е причина за злото и е, с нея трябва да се започне. Трябва да се предприемат ефективни мерки в това отношение. И още един въпрос. Безспорно, вие следите работата на нашата комисия и на парламента като цяло. Имаме е, от една страна погодбата за предоставянето на лични данни и от друга страна е, всичко, което е свързано с е, данните за терористи. Да, добре при, е, в един случай става дума за данни на пътници. Е, нещата не са така екстремни, както в е, описания случай от, с Португалия, но става дума за граждани, най-обикновени граждани и пътници, които също имат права. Те нищо не са извършили. Естествено, че трябва да се защитат надежно техните основни права, да се защити личната им сфера. Честно казано, спогодбата с САЩ е много сложна материя и става все по-сложна, защото става дума за материално-правни разпоредби за защита на данните на личната сфера и освен това вие знаете, че е, когато става дума за борба с тероризма, всеки разумен човек ще каже да, на всяка цена трябва да се предприемат много активни мерки, но същевременно е, европейското възприятие на е, личните данни и личната сфера очевидно е малко по-различно от е, това в САЩ. Ние е, виждаме аспекти, които ни тревожат. И така, в заключение ще кажа, че има много-много поводи да слим за изпълнението на хартата през последните две години. Ще видим как изглеждат нещата по отношение на доклада. Дали ще трябва да упоменаваме съвсем точно, да кажем, отделни държави членки на Европейския съюз, там където намираме нарушения, или да говорим най-общо за е, правата на човека и тяхното спазване в е, Европейския съюз. До този момент трудно сме се споразумявали за конкретно назоваване на отделни държави, за да не кажа, че беше невъзможно. Разчитаме много и на сътрудничеството с неправителствените организации. Те ще намерят място в този доклад, естествено и гражданите също. Комисията за граждански свободи и права на човека е един много демократичен е, парламентарен орган, който е, по силата на своите функции, правомощия е отворен. Той желая да работи с неправителствените организации, с обществеността и ако вие имате предложения, препоръки, ако искате да сигнализирате, нещата са във вашите ръце. Вие сте представители на гражданското общество. Бележките, е, които днес направихте, критичните бележки ще бъдат отчетени – ще бъдат е, съответно проверени. Стараем се да бъдем колкото е възможно по-ефективни и по-добри. Желаем напредък. Е, така че е, компромисите не винаги помагат, но не желаем и разделение. Много благодаря на госпожа Фашикова Бенова. Много Очакваме с нетърпение нейния доклад и сме сигурни, че вътре ще намерим много интересна информация. Благодаря много на всички участници, на експертите, които споделиха техните виждания с нас, на публиката. Благодарим и на преводачите, казва председателката. Закривам това публично изслушване. Желаем на всички хубава вечер. Всичко най-добро.